Possiamo iniziare. Драги колеги, бихте ли заели местата си, за да започнем заседанието? Както обикновено не разполагаме с много време, затова нека започнем с одобряване на дневния ред. Искам да добавя една подробност във връзка с точка 10 Днес сутринта бе проведено разискване под Комисията по правата на човека. Госпожа Хатола, нашият докладчик за политиката на Европейския съюз в полза на правозащитниците, предложи да не разискваме проекта на нейния доклад днес след обед. тъй като в подкомисията по правата на човека е проведена много обстойна дискусия. Всъщност, по нейния текст е постигнат общ контекст, консенсус, кой и текстът се радва на обща подкрепа. Също така има съгласие по компромисните изменения. Ще дам думата на госпожа Хатула тя ще даде по-достоверни разяснения. Госпожа Пак се оплаква, че не може да чуе немската кабина. Може би проблемът подлежи на отстраняване. Говорим за официален език на Европейския съюз все пак. Надявам се да се справим. Госпожа Хаутала, имате дума. Благодаря. Please, please approach the... Моля, приближете микрофона, за да чуват преводачите. И така, благодаря. Господин председателю, тък му казвах е, какви са ми намеренията тук. Нека докладът бъде обсъден, но не днес тъй като пространно го обсъдихме в подкомисията и имаме всъщност пълно единодушие. Има 117 изменения – е, все внесени е, в стремеж за усъвършенстване на доклада. Колегите доста се постараха. Затова предполагам най-доброто, което можем да направим е, е докладът направо да мине на гласуване на следващото заседание на нашата комисия. Искам да кажа, че комисията заяви голям интерес към тези изменения и се надявам, че е, докладът ще може да бъде внесен на пленарно заседание през юни месец, като ние ще бъдем в състояние да го обсъдим от сега до юни. Председателят. Добре, ако сте съгласни, можем да приемем предложението на госпожа Хаутала, така че точка 10 от днешния дневен ред няма да бъде разисквана. Тази точка ще бъде разисквана на следващо заседание. Може би още това, което предстои непосредствено след днешното. Сега, на 14 в сряда ще има обмен на становища с Оскар Детаранка, заместник главен секретар на ООН, който отговаря за политическите въпроси. Темата на разискването е превенция и посредничество в конфликти и преразглеждане на мандата за мироопазващите операции. След това в четвъртък ще имаме среща с генералния директор на Релекс, дирекцията на Европейска комисия за външни отношения. Той отговаря за Азия и Латинска Америка. Той ще говори с нас за споразуменията за асоцииране между Европейския съюз и Латинска Америка, които са в процес на изготвяне. Сега. предстои ни да одобрим протоколите от заседанията, проведени на 23 февруари и 8 март тази година. Мисля, че имате протоколите в папките си. Ако нямате бележки по тях, приемаме протоколите за одобрени. Преминаваме към следващата точка. Точка 5. Необходимост от стратегия на Европейския съюз за Южен Кавказ. Прего. Господин Поселт, имате думата. Благодаря, господин председателю. Не можах толкова бързо да асимилирам това, което ни казвате. Е, Казахте, че ще имаме а, заседание на 14 и 15 април. Не успорвам. Тъй като съм сигурен, че е много важно да проведем тези срещи с служителите на ОНЕ. Искам само да кажа следното. Има някаква тенденция, когато се провеждат заседания на групите, а, в седмиците, в които се провеждат тези заседания, в средите и четвъртъците се провеждат заседания и на комисиите. Ние имаме заседания на групите. имаме си и срещи в избирателните райони. А сега все повече заседания се слагат в програмата и те са заседания на комисиите. И всъщност съвпадат и са в конфликт с заседанията на групите в четвъртък сутрин. Е, сега вече заседанията стават безкрайни. Е, няма никакво ясно разделение на работата. Е, Отбелязваме си коментарите ви. Да, мисля, че трябва, може би, да помислим по въпроса. Но заседанието, което споменах за срядата е в сряда вечерта. След това в четвъртък сутринта. Мисля, че не би трябвало да има съвпадение за заседанията на групите. Значи, сряда вечер, четвъртък заран не би трябвало да има съвпадение. Господин Поселт, не, вижте, не ме разбирайте погрешно. Не, че има конфликт а, с, а, с заседанията на групите, но и, а, има конфликт с други наши дейности а, в избирателните ни райони. В крайна сметка, ние би трябвало да се срещаме с хората в избирателните райони когато имаме седмица за на групите, Работата тук приключва в сряда на обяд, за да можем сряда след обед, четвъртък през деня да се срещаме с хората в избирателните си райони. Докато сега вече седмиците за заседания на групите се превръщат в пълноценни работни седмици и тук се получава колизия председателят. Според официалния календар, който ми подава секретариатът, в четвъртък сутринта имаме официално заседание на комисията. Това е установена практика. Това е част от установения график на заседанията, но ще имам предвид вашите коментари. Наистина, графикът на заседанията е доста натоварен и ще се опитаме е, в бъдеще да съобразим вашите бележки. Казвайки това, се връщам на точка 5 проект на доклад Необходимост от стратегия на Европейския съюз за Южен Кавказ. Докладчик е Евгений Кирилов. Тази точка бе разисквана вече на 26 януари в комисията, като се има предвид значението на темата. Внесени са около 195 изменения. Щекотлива тема е и е, бяха необходими доста преговори между докладчика и колегите. Е, изпрати ни писмо и Комисията по енергетика, като изложи редица доводи, мотиви, обърнани внимание на някои предложения. Докладчикът би желал да е, обобщи тези предложения в компромисен текст, който ще ви разясни. Без повече отлагане. Ще дам думата на господин Кирилов, който ще ни запознае с компромисните изменения, които той ще внесе а, в комисията. Господин Кирилов, благодаря, господин председателю. Нека най-напред подчертая основната цел на доклада да се очертае голямата стратегическа роля на Европейския съюз в региона и да се предложат елементи за стратегия на съюза в Южен Кавказ. Искам да кажа, че вие сте съвсем прав. Интересът към доклада бе много голям. Близо 300 изменения бяха внесени. Много работа трябваше да бъде свършена. Най-напред бих искал да изразя благодарност към всички колеги, внесли изменения и дали своя принос. Искам да благодаря специално за градивното сътрудничество на нашите колеги, докладчиците в Сянка, които всъщност бяха причина да се съобразим с голяма част от тези предложени изменения във вид на компромиси. Имаме общо 34 компромисни изменения, където е отразена огромната част от предложеното от колегите. Освен някои изменения, които не можахме да съобразим, останалите са взети предвид, а тези, които не взехме предвид, бяха изоставени само за да бъде запазена обективността и неутралността на доклада. Е, някои от е, измененията така не способстваха за постигането на равновесие, а равновесието е много важно, като си помислим, например, за е, конфликта между Русия и Грузия и конфликта в Нагорни Карабах. Освен тези изменения, които сега виждате, ще бъдат внесени някои технически изменения устно. Както казахте, е, господин председателю, има становище от е, е, Инта и писмо от Итре по този доклад. А днес разисквахме с контрадокладчиците и предлагаме четири компромисни изменения на основата на становищата на тези две комисии, като те да бъдат отразени в доклада. Всички знаем, че трите страни все още трябва да извървят много дълъг път, докато се доближат до европейските ценности. Но ние признаваме усилията им за постигане на тази цел и бихме искали да ги доближим до себе си чрез стратегически инициативи като партньорството на изток. В доклада са съчетани критики и е, така конструктивни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 Мисля, че трябва да се обърне обаче преди всичко внимание на стратегията на Европейския съюз. Не бих искал доклада да изглежда като доклад за постигнатия напредък от страните. Двата конфликта, този в Нагорни Карабах и между Русия и Грузия, остават основен източник на тревога за стабилността в Южен Кавказ и за обществено-економическото развитие там. За това в доклада са очертани тези доклади и е подчертана необходимостта от по-градивна роля на Европейския съюз в усилията за тяхното разрешаване. Войната между Русия и Грузия през 2008 година показа как могат да избухнат внезапно замразени конфликти. също така се видя колко уязвими са проектите е, за инвестиции в района с цел е, разнообразяване на енергийните доставки за Съюза. Е, може само да се съжалява, че заради тази война Европейския съюз разбра, че трябва да играе по-активна роля в региона, както и по отношение на превенцията на конфликти. Това е особено важно и вярно а, за конфликта в Нагорни Карабах, където Европейския съюз на практика липсваше. Той а, просто а, заявява подкрепа за работата на групата от МИСК, но това не е достатъчно. Европейският съюз, според мен, трябва да започне пълноценно да изпълнява външно-политическата си роля, която му е поверена от Лисабонския договор. Той би трябвало да изиграе ролята на световен посредник, прияти от двете страни, без да поражда разногласия между тях и спорове. Това е стратегията, която очертавам и се надявам тя да получи подкрепата на настоящата комисия, за да стане по-активна и по-впечатляваща ролята и присъствието на Европейския съюз в региона. Благодаря. Председателят, искам да благодаря на докладчика господин Кирилов. Давам думата на госпожа Ибрисагич, която е, е контрадокладчик е, от името на ЕНП. Е Благодаря, господин председателю. Искам да започна, изразявайки подкрепата си за докладчика. Работихме много добре съвместно. Имам предвид не само с докладчика. Имаше много добро сътрудничество между нас и останалите контрадокладчици. Трисетина са компромисните изменения. Те бяха необходими, защото общо бяха внесени в началото към 300 изменения. Секретарятът много се стара и реагира много бързо. Казвайки това, искам да добавя и че тук говорим за стратегия на Европейския съюз. Ние би трябвало да зададем стратегията на съюза за този регион и за това сме се старали да избегнем крайните позиции. Бихме искали да очертаем обща стратегия за целия регион. А не да третираме частични въпроси или да анализираме конфликти, които засягат само част от региона. В НП се опитахме да поработим по-сериозно по определението на свободната търговия. Свободната търговия е много важна за нас, както и за економическото развитие на региона като цяло. Също така важна тема е връщането на бежанците. Там трябва да окажем подкрепа на процесите. В момента в региона няма необходимата сигурност, която да благоприятства връщането на бежанци. Също така важна тема беше наблюдението по време на избори. Е, трябва да дадем своя принос за организирането на свободни и честни избори те трябва да бъдат организирани по един справедлив и прозрачен начин. Единственият момент, в който сме си позволили да отправим критики към отделните страни и тук се стремихме към съгласие между всички е, политически групи, е, бе е, въпросът за свободата на изразяване. Значи в целия регион се наблюдават проблеми в това отношение. Нарушава се правото на свободно изразяване. Аз също ще внеса известен брой устни изменения тъй като Европейската народна партия внесе изменение 24, свързано с Евронест. И се постави въпросът за определене на дата. Трябваше да бъде март 2010 година. Сега вече сме април и за да заличим старата дата, аз ще внеса устно изменение. Явно месец март изтече вече. Надявам се, ще ме подкрепите в това. Има и още един проблем, от гледна точка на Европейската народна партия. Той е свързан с компромисно изменение 30. Там трябва да има разделно гласуване по втората част. Става дума за изграждането на този съюз в Черноморския регион. Там ще трябва да имаме разделно гласуване. Възможно е някои да гласуват и за двете части на е, изменението, други да гласуват само за първата част, а трети само за втората част. Това го разисквахме и с другите групи. Председателят, благодаря много госпожо и Брасаги, че сега госпожа Луначек, е, която е контрадокладчик от Зелените. Господин председателю, и аз искам да започна с благодарност към докладчика, към контрадокладчиците и към секретарията за е, сериозната им работа която накрая даде резултат. От името на своята група изказвам подкрепа за предложението е, на докладчика за предложения от него текст, както и за съгласуваните изменения. Съгласна съм с казаното от колегите. Искахме да изградим обща стратегия за целия регион – и да анализираме това, което Европейският съюз може да направи за усилване на собствената си роля в няколкото съществени области на сътрудничество с трите страни. Също така даваме си сметка, че има аналогични проблеми и в трите страни. Дали свобода на медиите, където и в трите страни има на различни нива аналогични проблеми или в други области. Е, доста е, проблеми споменаваме, но не навлизаме навсякъде е, в твърде големи подробности. Въпросът за нарушенията на правата на човека, правозащитниците, опозицията вътре в парламента, извън парламента, ролята на гражданското общество, на неправителствените организации, на хората, които защитават мълцинствата, били те етнически, сексуални или други. Това са все проблеми, които аналогично се наблюдават и в трите страни. А, значи, основната ни цел бе да видим какво може Европейският съюз да направи за укрепване на демокрацията, свободата на медиите, свободното изразяване, но какво може да направи Европейския съюз и за по, е, това да се превърне в посредник, който умело използва моркова и тоягата, за да стимулира правителствата и другите субъекти субекти в обществото, които искат да постигнат напредък и да се доближат до европейските ценности, демокрация и стил. От една страна да ги стимулираме, от друга страна да им окажем подкрепа там, където тя е необходима трябва да кажа, че все още съм под впечатление на посещението си от миналата седмица в Грузия, заедно с делегацията. Впечатлена съм от това, което става а, по границите, южната граница, с, а, границата с Южна Осетия. А, мисля, че ролята на Европейския съюз, не само по отношение на Грузия, но и на Азербайджан и Армения, е, е да се потушат онези замръзнали конфликти или е, други е, ситуации, които в момента изглеждат безисходни. Да бъде оказана подкрепа на хората, така че те отново да живеят заедно. В Грузия след войната 200 000 души напуснаха родните си места, пък страната не е много голяма. Така че всички тези проблеми трябва да фигурират в доклада. Искам да се спра сега на някои от измененията, с които вие разполагате. Радвам се, че постигнахме съгласие по изменение 26. там изразяваме тревога, от бързо увеличаващите се средства за военни разходи в трите страни. Значи това няма да допринесе за преодоляване на напрежението. Това беше важен е, пункт, по който постигнахме съгласие. Друг проблем е свързан с медиите. Е, Ютелсат, европейски разпространител, е, не получи разрешение да излъчва предаванията на руски язик на грузинската телевизия, което е много важен момент и тук постигнахме компромис. Нали, те всъщност по този начин не дават разрешение на европейски разпространител, а дават разрешение на руски разпространител. Искам да се спра и на изменение 6. Там постигнахме съгласие с докладчика по първата част държавна стратегия по отношение на окупираните територии, правителствената стратегия, която неодавна бе изготвена. Това е първата част, по която постигнахме съгласие. А за пленарното заседание ще постигнем съгласие по втората част. И още един проблем – енергийните ресурси за самите страни. Доставките на енергийни носители те са важни за Европейския съюз и това е отразено. Основното обаче е какво може Европейският съюз да направи за укрепване положението на унези хора в трите страни, които искат да имат мирни, демократични реформи, стабилни общества, обществено и економически жизнеспособни общества. Благодаря, госпожо Луначе. Давам думата на господин Николай. Омбра де Той е докладчик сянка от Алде. Благодаря, господин председателю. Е, групата на либералите високо цени доклада. Смятам, че той наистина е построен върху много компромиси, което означава, че е имало сътрудничество между политическите групи. Голямата част от измененията, предложени от нашата група, бяха възприети и за това приветстваме подхода. Приветстваме подхода на равния, равното отношение към трите страни в целия регион. Трябва да имаме аналогичен подход по отношение на сътрудничеството в региона, по отношение на гражданските и военните аспекти. Що се отнася до мирния процес, процесът от Минск, те са, това са процеси на прав път много положително се възприема това, което става в тези процеси в контекста на ставащото в региона. Смятам, че съвсем правилно се обръща внимание и на хуманитарните аспекти а именно отношението към забравеното население, забравените хора в Европа. 250 е, е, хиляди е, души са извън домовете си. След Нагорни Карабах има окупирани територии. Положението там, смятам, беше оценено правилно. Също така засегнахме въпросите за реформата на медиите, правата на човека, юридическата и правната реформа. Смятам, че всичко това бе правилно отразено в доклада. Благодаря на госпожа Николай. Давам думата на първи заместник председател, доклад докладчик в сянка, господин Провера. Благодаря, господин председателю. И аз искам да поздравя нашия колега докладчик за отличната работа. Благодаря и на секретарията, и на всички служители, които са помогнали. Наистина има изключително много изменения, които са предложени, много бележки, направени от колегите, вече са включени. Съвсем накратичко искам да се изкажа по два въпроса. Първият въпрос е свързан с факта, че тази парламентарна стратегия, която разработваме е, за партньорство, част от източното партньорство, а, както знаете, господин Вигенин е ръководната фигура в тази светлина, та идеята е да се развие гражданското общество, не само економически да се развият тези общества. Става дума за 6 държави, които биха искали да участват в тясно партньорство с Европейския съюз, Армения, Азербайджан, Грузия, да не изброявам всички. както знаете, в момента те наистина срещат много трудности. Нашата цел е да насърчаваме тяхното развитие, както и да обясним нашите желания, желанията на Европейския съюз и аспирациите на Европейския съюз в тези държави. Но това не е единствената ни цел искаме да насърчим сътрудничество помежду тези шест страни. И това е изключително трудно, особено в район, където има конфликти, както конфликта в Нагорни Карабах. Разбира се, не трябва да подминаваме и трагичната ситуация в Грузия. Основната ни задача, според мен, би трябвало да бъде постигането на разрешаване на тези конфликти, т.е. да действаме по начин, който да намали споровете между съответните държави, които се намират в изключително деликатна ситуация в Нагорни Карабах, имам предвид Армения и Азербайджан. Това също така означава, че трябва да се опитваме да насърчаваме развитието на мерки за сигурност и връщане на бежанците. Това са хора, които са разпръснати из цял свят поради този конфликт. Та, е, скоро ще приключа. Е, искам да кажа, че отново трябва да заявим основната си идея. И то това е, че територията на една държава не може да бъде променена посредством военни действия. Не може да се променят е, държавни граници и след това да се очаква тези променени граници да си останат постоянни такива с използването на сила. Както знаете, това е записано и в резолюция на ООН, а също така е една от политиките на Европейския съюз. Затова смятам, че трябва постоянно да защитаваме тази идея. Още нещо, гражданското общество би трябвало да играе много важна роля – в нашия проект и трябва да получава финансиране от нас. Тази стратегия трябва да подпомага политическата ни стратегия. Искам да поздравя отново докладчика, както и служителите, които са му помогнали. Благодаря, господин заместник председател. Давам думата на колегата Бронк. Господин Брок, извинете. Първо искам да благодаря господин Кирилов за доклада. Благодаря му за това, че е много отворен и има желание да включи различни изменения, които предлагаме. Няма да повтарям това, което каза госпожа Ибрашаги а, от името на моята група, но искам да кажа, че трябва да се говори за европейско партньорство с такъв тип държави и да се опитаме да им предлагаме една перспектива, която да е многостранна. Четейки текста, наистина постоянно говорим за отделните държави и съответно отношението ни към тези държави, но като че ли не говорим достатъчно за взаимоотношенията помежду им. Може би ще е добре да добавим нещо и по този въпрос преди самото гласуване. Същото се отнася и за Средиземноморското партньорство, и за източното партньорство. Когато се постигне стабил... политическа стабилност, извинете, обикновено може да се постигне економическа такава, защото те са взаимосвързани. Темповете на растеж до голяма степен зависят от тази стабилност. Затова трябва да укрепим връзките им помежду им, а, търговския им обмен, защото иначе те винаги търсят Русия като партньор, защото Русия е нещо като център а в същото време те гледат и към нас. Може би ще е добре някакво компромисно изменение да се запише в такъв смисъл. Това е важно и за източното партньорство, защото това е един инструмент, който дава економическа основа на тези държави, нещо като зона за свободна търговия, например. И това не би трябвало да бъде само една зона за свободна търговия между нас и Грузия, между нас и Азербайджан, а трябва да има една зона за свободна търговия помежду им и да ги накараме малко повече да говорят един с друг. Благодаря, господин Брок. Давам думата на господин Свобода. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък, защото това, което исках да кажа, вече е казано. Ще продължа мислите на господин Брок. Преди няколко дни бяхме в Грузия, говорих с представители и на други две държави от региона. Те ни заявиха, че регионалното сътрудничество е нещо, което европейците се опитват да им наложат. И ние трябва да им кажем не. Това е едно от изискванията, за да се подобри вашето бъдеще, за да живеете по-добре. Трябва да се опитаме да го формулираме по някакъв начин, за да могат да го приемат. Азербайджанците и арменците трябва да си сътрудничат, трябва да говорят помежду си. Без регионално сътрудничество под каквато и да е форма, това е невъзможно. Трябва да се остават на страна всички стари спорове, като например и настоящия по Нагорни Карабах. Може да се говори за култура, често се опитваме в а, този парламент, в делегацията за Южен Кавказ, да се опитаме да ги накараме да работят в сферата на културата, обаче пак не се получава. Затова си мисля, че ще е добра идея да им внушим, че регионалното сътрудничество е един ключов фактор, за да може Европейски съюз да ги подкрепя като цяло, а за да може и политическата стабилност и економическото им развитие да бъдат на преден план. Ако го направим, това ще е прекрасно. Благодаря, господин Свобода. Аз ще ви дам думата за няколко думи накрая. Господин Кирилов, и аз също трябва да ви похваля както направиха колегите преди мен. Господин Кирилов, искам да изразя своята благодарност към всички колеги, които се изказаха. Благодаря ви за подкрепата и за идеите, които предложихте. Искам да благодаря на секретарията за изключително голямата помощ. В началото забравих да благодаря и на неправителствените организации, които, знаеки за този доклад, поеха сами инициативата не само ние бяхме тези, които ги търсехме, а и те ни търсеха. Дори част от формулировките, които съм използвам, идват от такива НПО-та, които просто са запознати много добре с случващото се в региона. Искам само да потвърдя някои неща. Що се отнася е доказаното от госпожа Луначек, Допълнително ще поговорим за едно устно изменение, но напълно приемам а, изказаното становище от нея, защото е ясно, що се отнася до Грузия, че вече има стратегия. Искам да коментирам казаното господин Провера, господин Брок и господин Свобода. Обеден съм, че регионалното сътрудничество е жизнено важно не само за да засилим економическото развитие на тези държави, а за да се създаде една атмосфера на стабилност, да се активират контактите между хората. Опитът ми от миналото показва, че нещата трудно се задвижват. Грузинците казваха, ние искаме да си сътрудничим с европейските страни. Не ни интересуват толкова съседите. Не искам, разбира се, да цитирам само Грузия, защото логично погледнато всичко това се отнася и до Азербайджан и до Армения. Но там нещата ще са малко по-трудни. Виждате доклада. Господин Провера говореше за завзети с сила територии. Подкрепям всички изменения. Те са свързани с регионално сътрудничество, с свободна търговия. Колегите от Зелените също направиха своите изменения, ще ги подкрепя, но с удоволствие ще подкрепя и някои от е, по-големите компромиси. Може би след гласуването. Много е важно да има един първоначален пробив, що се отнася до конфликта в Нагорни Карабах. Миналата година бяха предприяти редица стъпки, но за сега резултати няма. Защитават се основни принципи, като например освобождаване на завзетите територии около Нагорни Карабах, един коридор около е, него, който може да се използва от Армения и Азербайджан. Почти се стигна до споразумение. Но така и не се появи такова. И ние трябва да се опитаме да продължим в тази насока. Да не засягаме статута на Нагорни Карабах сега. Нека просто да се движим в посока съгласие. И двамата президенти се видяха, президентите на Азербайджан и Армения. И ако имаме пробив там, то тогава вече ще се създаде една нова атмосфера за едно добро сътрудничество. И тогава Европейският съюз може да се намеси и да подпомогне в създаването на една нова ситуация, на, една, на един нов климат. Може да е свързан и с транспорта, и с енергийните доставки, но, но е важно да, да се опитаме да постигнем някакъв първоначален резултат тази година. Надявам се да може да стане това. Надявам се Лисабонския договор да ни даде повече правомощи да играем по-активна роля. Съгласен съм с всички предложени идеи. Благодаря ви за конструктивните предложения, колеги. Благодаря, господин председател. И аз благодаря, господин Кирилов. Искам да припомня на всички ни, че гласуването по доклада ще бъде утре в 10.15, а гласуването в пленарна зала ще бъде е, втората сесия през май. Преминаваме към шеста точка от дневния ред Стратегия на Европейски съюз за Балтийския регион и ролята на макрорегионите в бъдеща политика на сближаване. Става дума за доклада на колегата Билан. Представени бяха 39 изменения по отношение на това становище, проекто становище. Те са обект на преговори по между различните докладчици, в сянка и основния докладчик. Те са постигнали един компромис и днес а, господин Билан ще ни ги обясни. Така че му давам думата, защото утре ще се гласува. Господин Билан има думата. Благодаря, господин председател, Както вие заявихте, справо на 23 март всички трябва да са получили първият първия проект за проекто становище сте по регионални въпроси. Що се отнася до Балтийския регион, макро регионите, най-общо казано. Имаше идея за първото, е, първи обмен на становища, 39 изменения са подадени и по обяд имаше едно последно пореда си заседание с докладчиците в Сянка, които представляват всички политически групи. Четири компромисни изменения изготвихме. Те включват голямата част от измененията, които бяха подадени към първоначалния текст. Много искам да благодаря на всички, много съм удовлетворен от начина по който работихме. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка от различните политически групи за конструктивните предложения, и мисля, че това ще помогне на процеса да се придвижи по-бързо напред. Благодаря ви, господин Билан. Давам думата на колегата Келъм. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Бялан за сътрудничеството. Смятам, че успяхме да постигнем съгласие в различните групи относно компромисните изменения. Те са четири на брой, удовлетворяват ни. Мисля, че основният проблем с този доклад АФЕ е това, че АФЕ трябва да излезе със становище, за стратегията, която трябва да бъде една вътрешна стратегия на Европейския съюз. Предишното северно измерение засягаше външните отношения. Но становището на господин Билан трябва да отразява и вън, външните ни отношения. Смятам, че успяхме да избегнем един риск, а именно този, който беше в първоначалния вариант, защото успехът на Балтийската стратегия се обвързваше с нашите външни отношения. Това вече не е така. В компромисното изменение се казва, че по-голям успех би, бихме постигнали, ако бъде постигнато балансирано сътрудничество с външните партньори. Постигнахме удовлетворително елен компромис по отношение на връзките с Русия. Смятам, че този компромис е градивен. И имаше един деликатен проблем, който е отразен в четвъртото компромисно измерение. То е свързано с финансирането на Балтийската стратегия. Оказа се, че комисията все още насочва вниманието си към северното измерение. В резултат на това 20 милиона евро предвидени за Балтийската стратегия могат да бъдат освоени тази година само по отношение на външните отношения. Компромис номер 4 предлага да се внесат корекции в бюджета за следващата година. Що се отнася до другите изменения, НП обсъди 25 то и 26 то и постигнахме съгласие с това, че Компромисните текстове ще бъдат прияти от автора, да се избегне възможността за поставане на различни условия и тогава НП биха подкрепили 25 то и 26 то изменение и ще има внесени устни изменения по тези а, два текста. Благодаря. Благодаря. Казва председателя. Господин Мирски. Благодаря, господин председател. Ще ми се да благодаря на колегите за оказаното сътрудничество като докладчик в Сянка от групата на социалистите и демократите. Бих искал да привлека вниманието ви към три изменения, именно 24, 25 и 26. Предлагам да гласуваме против тези изменения бяха внесени от докладчика и колегите му от групата на консерваторите и а, те са с антируска насоченост и не са съзвучни с доклада. Споменават се вредното влияние върху околната среда. Освен това се споменават а, военните учения между Беларус и Русия. Искам да попитам, откъде получавате такава информация? Мисля, че това са само слухове. Моля да разясните, кои са източниците на тази информация. Бих искал да припомня, че информация, която се предоставя, трябва да бъде проверена и едва тогава да бъде представена в писмен вид. Иначе тази информация е излишна в този документ, тъй като вече има постигнато споразумение относно прилагането на споменатите там проекти. Благодаря, господин Мирски. Госпожа Ятенмаки. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Сътрудничеството ни беше добро. Успяхме да постигнем съгласие по, по компромисните изменения. Надявам се, че всички са удовлетворени. Бих искала да подчертая, че не е нужна допълнителна бюрократична структура. Това, което ни трябва е съвсем конкретно сътрудничество и кратки срокове. Искам да обърна внимание на сътрудничеството по отношение на околната среда. Точно това обсъждахме и се надявам, че Русия ще бъде по-съпричастна по тези въпроси. Но сътрудничеството бе добро и благодаря на всички за това. Благодаря, госпожа Ятемаки. Господин Ботиков. Благодаря. нашия докладчик Сянка на Зелените. За съжаление днес не може да е с нас, затова говоря от негово име. Искам да благодаря на докладчика и да посоча, че, що се отнася до нашата група, компромисните изменения се радват на нашата подкрепа. Искам да отговоря на някои от коментарите, направени от колеги по време на дебата. Съвсем накратко по коментара по а, изменение 25 26-то. Едва ли очаквате от мен автоматично да се съглася с мненията на някои от хората от а, тези политически групи, но е, е, по отношение на това, че измененията са, е, с антируска насоченост. В изменение на 25-то се изразява загриженост за изпълнението на проекта Северен поток. И в допълнение се казва, че тази загриженост е свързана с екологията. Смятам съвсем убедено, че осъществяването на този проект е, и вие сте прави, че има постигнато споразумение за това, но то е свързано с загриженост за околната среда и това е съвсем на място. И не виждам за това, защо се разглежда това изменение като антируска теза. В 25-то изменение става дума за същото. Там няма нищо антируско. И ако се вгледате в а, казаното в 26-то изменение и то е точно. Всеки може да гласува както реши. Но как може да гласувате против нещо, което е факт и да го наречете антируско? Благодаря. Господин Палецки. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика и целия екип за разумното предложение, разумните изменения. В общен вид искам да ви привлека вниманието към значението на Калининградска област. Смятам, че е необходимо да се насърчи социалното и економическото развитие в този област като един портал за а, сътрудничество с Русия. Смятам, че развитието на този район може да послужи като барометър за общите нагласи в отношенията между Европейския съюз и Русия и до известна степен по отношение на намеренията на руското ръководство. Що се отнася до а, реалностите днес, а, а, по изпълнение на Балтийската стратегия, смятам, че тя подпомага стратегията на Европейския съюз за 2000, до 2020 година. Необходимо е да се внесе устно изменение по тази тема. Благодаря. Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Ще ми се да се върнем на въпроса за Северен поток. Аз лично съм за Набуко, което е конкурентен проект, ако искате така можем да го наречем. Естествено, много хора предпочитат този а, проект и го подкрепят. Затова искам да се върна на темата. Тук не става дума дали сме анти или проруски настроени. Тези критерии са неотносими тук. Но ако първото изменение е така формулирано и, и гласи, че е, изпълнението на проекта трябва да имаме предвид екологичните е, въпроси, колегата е напълно прав. Трябва да има прозрачност. Може би не трябва да използваме толкова сложни формулировки, а само трябва да кажем, че ако се пристъпи към изпълнение на този проект, трябва да се обърне внимание на екологичните въпроси. Освен това, непрекъснато се връщаме на този въпрос за съвместните а, военни учения. Искаме да е ясно, защитаваме ли проекта Северен поток или не. И ако това са само празни твърдения, можем да кажем твърденията за. Не да размахваме пръст. Това е сбъркано в текста. Създава се ненужно недоверие. И в чий интерес е това? В наш интерес ли е а, да се слагат спирачки на Северен поток? Мисля, че тази формулировка единствено и само ще създаде недоверие между различните страни и едва ли ще постигне нещо полезно. Благодаря, господин Брок. Благодаря. Бих искал да кажа и аз няколко думи по тези въпроси. Вярно е, че стандартите, които ние представляваме тук в Европейския парламент, изискват от нас да споменем екологичните аспекти. Трябва да направим разграничение между две теми. Има официално изказване относно екологичните аспекти е, Финландия, Дания, Германия, това са страни, които застъпват тази теза и това е съвсем на място. Екологичните аспекти трябва да бъдат отразени. На второ място – през юли 2008 година, това беше официално заведено от Европейския съюз, може да се вслушаме в това, което каза господин Свобода. Ние изискваме от комисията, призоваваме я да се отчита пред нас съответствие с резолюцията, която бе прията през 2008 година относно изпълнението на тези условия за опазване на околната среда и така ще намерим правилното решение. Не бива тук да използваме такива формулировки като последици, а трябва по-ясно да се изразим и да изискваме стандартите да бъдат съблюдавани. Що се отнася до тези военни а, учения, и както Балтийския съвет потвърди, такива учения е имало съобразно обичайните правила. Имало е прозрачност, имало е предварително уведомление – и са били осъществени тези учения. Дали ни харесва е друг въпрос. Но ако правилата са били съблюдаване, трябва много внимателно да отправяме а, възражения по този въпрос. Има правила за провеждане на такива учения и ако Германия и Украина, Украина трябва да проведат такива учения, какво ще каже Русия по този въпрос? Така че трябва да подхождаме внимателно и е, да не навлизаме в спорове за изключителни зони на влияние. Господин Свобода е против използването на такива формулировки, не знае точно какво трябва да предприемем, но трябва да разберем каква е била истинската цел на тези маневри, тези военни учения. Това бихме могли да го направим. И ако Русия заедно с Беларус защитава някакви а, проекти, по които участва Европейския съюз. Не виждам какво лошо има в това. Ако ще отправяме някакви възражения, то те трябва да са основателни. Може би, докато дойде време за гласуването, ще намерим компромисен текст. Благодаря, господин Брок. Господин си има думата. Чудя се. А, за възраженията по това изменение 25-то. То се основава на резолюция на Европейския парламент от юли 2005 година и тази резолюция бе прията с огромно мнозинство – а сега този текст бива наричан антируски. Значи и резолюцията е била антируска и целият парламент е бил антируски. С други думи, навлизаме в нещо, което не подлежи въобще на обсъждане. Спомням си няколко изменения, за, свързани с Газпром, тогава не минаха. Но това не е повод за голяма трагедия и да се нападат европейски документи по този начин. Моля, по-умерено да се разглеждат тези формулировки или да ги направим по-умерени, ако някому те не се харесват. Това са документи, които са прияти от Европейския парламент. Благодаря, господин Лансбергис. На следващо място, господин Шигец. Благодаря, господин председател. Ние тук говорим за доклад. който е широко обхватен, включва много въпроси от интерес за Европейския парламент, важни въпроси, Понякога в този контекст се появяват някои въпроси, които се разглеждат като маргинални. Комисията за регионално развитие определя приоритетите на Европейския съюз с оглед на развитието на регионите. И е важно да си зададем въпроса, това ли са посланията, които искаме да отправим? Сега чуваме различни мнения, И всъщност в доклада се съдържат толкова много теми. Всеки иска да даде своя принос, свързан с Северен поток, военните учения и т.н. Всичко се превръща нещо като коледно дръвче или пожелателен списък. Естествено, има много области на сътрудничество с Руската федерация. Има много области а, за сътрудничество в Балтийския регион. И аз се опасявам, че този доклад ще се превърне в нещо като всеобхватната клауза и трябва да обхване широк спектър от въпроси, които ще включват и много незначителни такива. Какво всъщност искаме да изразим чрез този доклад е важният въпрос. Не бива да забравим, че Комисията за развитие също си има определени теми и някои от тези въпроси трябва да заемат централно място. Но според мен има проблем. Има прекалено много въпроси и все по-трудно става да преценим кое е важното. Тук говорихме за тези военни маневри. Не са много страните, които биха се радвали ако по границата им се провеждат такива маневри. Беларус има отнош... тесни отношения с Русия, от друга страна Северен поток се изгражда и от руснаците, и от а, германците. И всъщност сме изправени при една ситуация, при която имаме държави членки на НАТО и други държави, които не са членки на НАТО и те работят заедно. Благодаря. Господин Вигенин. Аз ще бъда много кратък. Моите колеги ясно изразиха своите позиции. Само искам да припомня, че когато има такова едно становище, имаме широк консенсус по въпроса за макрорегионите и по-конкретно стратегията за Балтийския регион, ние внасяме изменения, които са противоречиви и биха довели до това социалистическата група да не ги подкрепи. Конкретно имам предмит, предвид 25 и 26 изменение. Тук не става въпрос дали сме анти или про-руски настроени. Става въпрос за това да бъдат отразени становища и доклади, в които са отразени тези становища. А въпросите засегнати в 25-то изменение, формулировките в него и конкретно 26-то изменение всъщност засягат въпроси, които са отвъд обхвата на това становище. Те са противоречиви и ако бъдат прияти в този си вид и не са оттеглени, ще бъде много трудно за нашата група да ги подкрепи. Е, Благодаря, господин Вигенин. И накрая, за последни е, коментари, ще дам отново думата на докладчика. Господин Биелан. Благодаря, господин председателю. Чухме широк спектър от становища, изразени от е, членове на комисията по темата на доклада. Казах, че четирите компромисни изменения – са съобразени с повечето от внесените първоначални изменения и естествено намаляват броя на внесените първоначални изменения. Групата на консерваторите, ако погледнем първоначалния проект и компромисите, не обърна толкова внимание на милитаризацията и Северния поток. И аз, разбира се, не съм се опитвал да вместя всички изменения на групата на консерваторите. Що се отнася до въпроса, който бе зададен за изменение 25, искам да благодаря на групата на Зелените и на господин Лансбергис. Естествено, сегашната работа е свързана с документи, прияти през миналия мандат на парламента. И за това е важно да има последователност в това, което изразяваме официално. Що се отнася до устното изменение на господин Келан от ЕНП, можем да приемем това изменение и да го подкрепим. Изменение 26. и бележките на господин Брок. Мисля, че Европейската народна партия е, дава много разумно предложение за устно изменение и се надявам, че ще има възможност е, да бъде постигнат компромис, който да отразява тези елементи. Що се отнася доказаното от господин Сивиец? и за Северен поток. Там а, имаше повече критика, а, не толкова в моя доклад. А, господин Оляничек от неговата група изрази критиката във връзка с изменение 26. Що се отнася до маневрите? Е, съвсем очевидно, те са поставени в същия контекст като газопровода Северен поток, е, но това не е официално. Ако погледнете първоначалния вариант на доклада на господин Оляничек, е, вие стигате до външните отношения. Искам още веднъж да благодаря на докладчиците в Сянка от всички групи за положените усилия. Успяхме да изчистим редакцията, да внесем общо приемливи изменения. Смятам, че това беше полезна работа. Председателят. Благодаря на нашия докладчик, господин Диелан. Внимателно отбелязахме бележките му. Утре имаме гласуване в комисията, а на 27-ми ще е, бъде разискван докладът е, и е, в Комисията по регионално развитие. Господин Кофан, бихте ли дошли да заемете мястото си тук? Забелязвам, че доктор Мингерели, следващия докладчик, току-що влезе, така че ще можем да преминем към обмен на становища. с комисията, парламентарната комисия за споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Нашата комисия провежда съвместно заседание с Комисията за споразумението за асоцииране под ръководството на господин Павел Ковал. Сега директора на генерална дирекция Релекс от Европейската комисия е сред нас. Той се е превърнал почти в постоянно присъствие на заседанията на нашата комисия. Той би трябвало да ни запознае с актуалното състояние на преговорите за споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Доктор Мингерели води преговорите от наша страна и може би той е човекът, който най-добре би могъл да отговори на нашия интерес, да отговори на нашите въпроси. Мисля, че всички сме много любопитни за това докъде ще изведат тези преговори, когато в крайна сметка приключат. Темата е важна. Преговорите са важни и по тази причина нашата комисия реши да назначи докладчик господин Легутко, който сега има задача, възложена от нас, да следи ставащото по време на преговорите и да го коментира своевременно. Както знаете, през 2007 година парламентът прие текст, който черта нашата позиция по мандата за водене на преговори от страна на комисията. Мисля, че без пантатъчно отлагане и след това дълго стъпление мога да дам думата на доктор Мингерели. Благодаря, господин председателю, за тази покана. Това ми позволява още веднъж да ви запозная с актуалното състояние на преговорите с Украина. Преди да ви кажа точно до къде сме стигнали след последния кръг на преговорите. Ще посоча само, че президентът Янукович, току-що избран, дойде в Брюксел, знаете, на 1 март и говори много обнадеждаващо за европейската ориентация на страната си на онези, които се безпокоиха от провеждането на предизборната кампания, той уверено заяви, че европейският избор на Украина остава валиден. Остава валидна нейната ориентация към Европейския съюз и евроатлантическите структури. Споразумението с Европейския съюз фигурира сред неговите приоритети. Както казах, през март 2007 година започнаха преговорите по споразумението, което означава, че в момента вече преговаряме около 3 години. Една година след началото на преговорите, през април 2008 година, като влезе Украина в Световната търговска организация, започнахме преговори по споразумение за задълбочено и всеобхватно споразумение за търговия с цел премахване на митнически малките пречки. Ние бихме искали да премахнем постепенно всички нетарифни пречки в взаимната ни търговия. Преговорите се водят от 2007 година много ентусиазирано от страна на украинските партньори, но трябва да се знае, че във второто 6 месече на 2002 година в предизборния период имаше забавене в преговорите. Това не бе очудващо и бе почувствано в частност по отношение на споразумението за свободна търговия за което договаряхме. Естествено, олигархите, олигарсите се опитаха да окажат влияние върху водещите преговорите и да забавят процеса на договаряне. 30 глави са временно затворени, което означава, че ние смятаме, че Украина е постигнала стандартите на Европейския съюз, например в селско стопанство, околна среда, транспорт, статистика, митници. Преамбюлът, е, целите и общите принципи са повече или по-малко ясни на този етап. В частта политически диалог успяхме да се споразумеем за институционната архитектура за провеждане на такъв диалог – по отношение на диалога и е, сътрудничеството за осигуряване на вътрешни реформи, е, сигурност е, и регионална стабилност в Източна Европа, превенция на конфликтите, управление на кризи, сътрудничеството в техническата и военната сфера, неразпространението на оръжие за масово унищожение – разоръжаването и контрола върху въоръженията, борбата срещу тероризма, това са все теми, по които успешно сме договаряли. В политическата сфера имаме три открити въпроса. Първо, искането на Украина да й се даде перспектива за присъединяване. Второ, искането на Украина да бъде е, възприето свободно движение в кратки срокове. За момента Европейският съюз е, предлага безвизов режим, но като дългосрочна перспектива. И трето, има все още дискусии е, за редакцията, която да бъде възприета за принципите относно териториалната цялост и суверенитета на тази наша страна партньор. Ето, това са откритите въпроси в политическата сфера. В частта правосъдие, вътрешни работи и сигурност успяхме да се споразумеем по всичко свързано с върховенството на закона, защитата на правата на човека, защитата на личните данни, сътрудничеството в визовата сфера, убежището и бежанците, управлението на границата, движението на лицата, изпирането на пари, борбата с тероризма борбата с всички видове трафик, в частност трафика на дрога, борбата с организираната престъпност и корупцията. Все още се водят преговори по отношение на заетостта на законно пребиваващите иммигранти, движението на лицата, правилата за допускане до територията и сътрудничеството между съдилищата по граждански дела. В економическото сътрудничество временно сме приключили преговорите в 30 на области, което би трябвало да позволи на Украина да възприеме голяма част от стандартите, нормите и правилата на Европейския съюз за регулиране на своите економически оператори. Няма да ги изброявам тези 30 на области, то ще бъде мъчително, но ако бихте искали подробности, по-късно с удоволствие ще ви ги предоставя. В търговската сфера, както казах, вече от две години договаряме е, изграждането на е, всеобхватна задълбочена зона за свободна търговия и вече успяхме е, да започнем разговори за митата, услугите, инвестициите, конкуренцията, устойчивото развитие и правата на интелектуална собственост по 14, от 14 глави 3 са а, закрити временно във връзка с правилата за происход, сътрудничеството в мидническата сфера и улесняването на търговията, както по правилата за задълбочаване на прозрачността. Има някои трудности във връзка с нормативното сближаване, особено в санитарната, ветеринарната, фитосанитарната сфера и най-вече се говори за техническите пречки в търговията. Може би това е сферата, в която ще положим най-много усилия в едните месеци без да мога да ви кажа на коя дата точно могат да приключат преговорите, ще кажа следното. Ако украинската страна е ангажирана така, както през е, миналите три години, е, силно се надяваме, че можем да приключим преговорите в следващите 12 месеца. Ако е, в политическата сфера много малко, малко време ще ни трябва, в търговската част, е, според оценката на специалистите, между 6 и 12 месеца ще са ни необходими, пак под условие на политическата воля на украинското правителство. Това е състоянието на преговорите. В заключение ще кажа, че решихме да е, въведем в действие някои разпоредби а, е, от текста на споразумението преди да са приключили преговорите. Именно по тази причина създадохме тъй наречената програма за асоцииране, с която заместваме плана за действие, който съществува в рамките на политиката за добросъседство от 4 години. Благодарение на тази програма за асоцииране ние е възможно да въведем в действие някои от принципните положения в това споразумение, чието сключване все още предстои. Но надявам се, че ще е, има е, необходимата политическа воля от украинска страна, за да не губим ценно време и е, смятам, че ще можем своевременно да приемем тази програма е, за асоцииране и да я осъществим. Благодаря, доктор Мингарели. Давам думата на господин Ковал, председател на делегацията за връзки с Украина. Благодаря, господин председателю. Благодаря много на колегата за информацията, която ни даде тази, днес след обед. Мисля, че има един-два пункта, които трябва да бъдат подчертани. Мислейки за последното заседание на смесения парламентарен комитет. Мисля, че то беше полезно заседание. Комисарят Фюле участва. И това ми се струва, ни помогна доста в някои отношения. Особено, що се отнася до е, визовата политика и облегчаването на визовия режим. Мисля, че вместо да подходим догматично, мислейки в дългосрочен план, трябва да е, формулираме реални изисквания, които да се превърнат а, е, така стандарти, спрямо които е, да се преценява възможността за безвизово движение. Е, членовете е, на делегацията, представители на Европейския парламент, тук бяха много активни. Ние се опитахме да анализираме внимателно начина по който функционира системата в момента. Взехме предвид така отрицателните явления Опитахме се да видим докъде и как сега действащата система се отразява отрицателно върху пътуванията и обмена между хора от Украина и хора от Европейския съюз. Визовият проблем явно е един от основните препани камъни в отношенията между Украина и Европейския съюз. Има пречки от политически характер, които са които в по-дългосрочен план се отразяват отрицателно върху нашата репутация. Отразяват се върху образа на нашите институции. Знаем, че напоследък имаше избори и можем да тълкуваме посланието на тези избори. В известен смисъл Европейският съюз проявява неохота да се впусне пълноценно в тези преговори. Мисля, че това беше едно от посланията на изборите, произведени е, наскоро. Благодаря, господин е, Мингарели, още веднъж за информацията, която ни предоставихте. Нашата собствена делегация следи е, отблизо всичко ставащо в този процес. Зная, че социалистите също имат делегация за Украина и заедно разискваме въпроса за визите. Мисля, сега е дошъл моментът да направим нещо като пътен лист, пътна карта. И черно на бяло да поставим препятствията да ги очертаем и да посочим стандартите, критериите, чието спазване би довело до облегчаване на визовия режим. Това ще бъде компромис между Европейския парламент и неговите партньори, както и между различните институции. И мисля, че именно там можем да очакваме подобрение в следващите няколко месеца и години. Във връзка с поразумението за свободна търговия, смятам, че трябва да преценим отражението на неговото изпълнение в областта на транспорта и особено селското стопанство. Това са две области, които трябва да следим много, много внимателно. Трябва много внимателно да си дадем сметка какво отражение ще има сключването на това споразумение върху конкретните хора, върху производителите, например. Хората, които знаят, че се водят такива преговори, зна... искат да знаят как... какъв ще бъде ефектът на преговорите за тях, как, как те ще им се отразят лично. Естествено, зная, че ние стимулираме движението на Украина, нейното сближаване с Европейския съюз. Не смятам, че трябва да възприемаме нещата изолирано едно от друго. Трябва а, просто различните явления а, да ги възприемаме и оценяваме комплексно. Зная, че сме правили проучвания, но сега е, е необходимо да констатираме вече какво ще е економическото отражение, социалното отражение от приключването на преговорите в отделните глави. Има много възможности. Естествено има трудности и предизвикателства, но има и много възможности. Тук има и още една област. Още един въпрос, а именно е, графикът за приключване на процеса на преговори. Ако така се осланяме на дадената информация, много добре вървят преговорите, Украина получава похвали. Като се стигне до графика обаче, някак не можем да вържем сключването на споразумението с конкретна дата. Знаете, това шведското председателство на Съюза е, постигна доста. Нещата напредват. Е, от един председател на съвета до друг е, има доста развитие. Но сега е редно да си дадем сметка кои са реалните препятствия. И така по-точен график да изготвим. Това ще бъде възприето положително и е, ще ни позволи е, да наблегнем върху положителните аспекти. Ако можем да очертаем някакъв график, някакви срокове за приключване на преговорите. Естествено, трябва да се опираме върху общия дух а, на отношенията между Украина и Европейския съюз и трябва да сме наясно какъв е този общ дух, каква е общата насоченост на тези отношения. Знае, че има а, комитет на ниво съвет. Поне имаше, но той вече не съществува. А, е, така, чуваме положителни сигнали от новия екип в Украина, но малко е трудно да се ориентираме, да изтълкуваме посоката, в която се развиват събитията. Но необходимо ни е честно становище. някой честно трябва да ни каже какво мислят украинците, на къде вървят отношенията с Европейския съюз. Мисля, че през следващите няколко седмици а, трябва да си направим и изводи а, именно за, по тези въпроси, като имаме предвид най-вече наличието на нов екип, с който преговаряме. Основен проблем естествено са визите и а, практическото спазване на разпоредбите. Вашата прогноза а, е много важна в това отношение. Как смятате, че ще се отразят всички тези разпоредби? И а, какви са а, перспективите? На къде вървят нещата и как смятате, че във времето ще се разположи процесът след смяната на президента, след сформирането на новия управленски екип? Благодаря, господин Ковал. Сега ще дам е, думата на господин Паско. Той ще заеме мястото ми в председателския стол. Е, аз ви казвам довиждане за момента. Благодаря, господин Ковал. 4-5 въпроса зададохте. Не е лесно да се отговори с едно изречение. Първият въпрос е свързан с движението на лицата. Положението може да бъде резюмирано както следва. Украина вече три години изпълнява споразумение за облегчаване издаването на визи за краткосрочни престои в Европейския съюз, както и споразумение за обратно приемане на нелегалните имигранти, заловени на територията на съюза. успоредно с изпълнението на тези две споразумения които улесняват влизането на територията на Съюза на определени а, граждани а, на Украина, службите на комисията, заедно с украинските партньори, започнаха диалог за визите. Целта му е да бъдат установени условията, които ще ни позволят в подходящия момент да започнем преговори за преминаване към свободно движение. Трето. Какви са предпоставките за преминаване към свободно движение? До сега службите на комисията са разисквали с украинските си партньори условия, върху които украинците трябва да работят за да стигнат до свободно движение. И е, тези условия могат да бъдат сведени до следното в общи линии. Първо, управление на границата. Второ, защита на документите за пътуване. Трето, имиграционна, визова политика и политика по отношение на убежището. Това, което искат днес украинците, е да получат от Европейския съюз е, пътен лист, пътна карта – такава, каквато получиха някои от държавите от Западните Балкани. Тези пътни карти позволиха на тези държави да преминат ускорено към свободно движение. По исканията на украинците се води в момента дебат съвет, за да се знае дали има необходимите предпоставки за изготвяне на пътен лист за Украина с цел преминаване към свободно движение. За да бъдат добре разбран, повтарям, службите на комисията работят заедно с нашите украински партньори върху условията, които следва да бъдат изпълнени от страната с цел преминаване към свободното движение. Успоредно се водят разисквания в съвета на министрите за това дали е възможно Украина да получи пътна карта, целяща преминаване към свободното движение на лицата. Виждате ли, ако се изработи пътна карта има автоматизъм. Щом се спазят условията, щом се изпълнят критериите, се минава автоматично към свободно движение. Така стана с Западните Балкани. А ако няма пътна карта, а само визов диалог, какъвто водим в момента, винаги има място за политическа преценка а, за да се установи дали след изпълнението на условията е уместно да се мине към свободно движение или все още не. Втори въпрос е за зоната за свободна търговия. Да, преди преговорите беше проведена оценка на въздействието за това как върху украинските економически отрасли ще, бъде, ще се отрази сключването на така такова споразумение за задълбочена всеобхватна зона за свободна търговия. Тази зона се свежда до две неща. Първо, премахване на това, което остава от митническите бариери. Те не са толкова много, защото Украина е член на СТО в момента, в който влезе в СТО, тя до голяма степен договори премахването на митническите пречки, на тарифните пречки. И вторият голям въпрос е, е нормативното сближаване, премахването на нетарифните пречки в търговията. Тук в основните економически е, отрасли. е, нормите и стандартите на Европейския съюз в Украина се е, прилагат. Е, сега не навсякъде. Доколко време ще е необходимо на украинците, за да ги възприемат напълно, не мога да ви кажа. Това зависи от тяхното усърдие, политическа воля и административен капацитет. Що се отнася до отражението върху економическите отрасли, не можем да направим оценка. Сега, когато има економическо отваряне, най-напред се минава през период на а, приспособяване и голяма част от економическите отрасли страдат всъщност не страдат отраслите, а страдат хората, които работят в предприятията. Те са се ползвали от някаква защита и след като отрасълът се отвори за международна конкуренция, за конкуренция на чуждестранни економически оператори, те остават без работа. Може би този период ще бъде мъчителен, болезнен и в краткосрочен план е украинската економика ще усети сътресение, но в средносрочен и дългосрочен план, ако бъдат предприяти структурните мерки, които ние препоръчваме, украинската економика ще спечели. И това ще доведе до повишаване, или би трябвало да доведе до повишаване на качеството на живота. Сега не е възможно да се даде по-прецизен отговор. Не съм в състояние сега да ви кажа кои отрасли и доколко могат да се ползват от економическото отваряне. като цяло, краткосрочен план, подобно отваряне винаги е болезнено, а в средносрочен и дългосрочен план се проявяват положителните ефекти. Датата на сключване на споразумението за политическите глави. Глава, главите за е, отрасловото сътрудничество и главите е, по отношение на правосъдието, свободата и сигурността е, можем да приключим преговорите е, за няколко седмици. Е, сега за политическите въпроси за е, присъединяването няма смисъл да се говори. Там позицията е ясна. Е, свободното движение е, трябва е, да постигнем съгласие помежду си, дали е, дългосрочен план искаме да предоставим такова движение. А по проблема за териториалната цялост, нашите украински приятели трябва е, да е, разберат, че Европейския съюз не е в състояние да гарантира сигурността на един външен партньор. Има известни ангажименти, е, които сме поели в рамките на международни организации. Това трябва да продължи да се спазва. Става дума за териториална цялост, е, за суверенитет, но не, нищо повече. Значи, е, е, както казах, в е, частта относно правосъдието и е, вътрешните работи, за няколко седмици могат да приключат нещата. Голямата чест е търговската сфера. 14 са главите, но там е много голям обема на работата. Има е, напредък наистина при шведското председателство. Сега от 6 до 12 месеца са ни е, необходими, е, но това е защото в предизборната кампания бяха предприяти някои мерки, ограничаващи търговията и там има известни проблеми в Световната търговска организация. Всичко това усложнява преговорите в търговската им част. Значи, ако те са решени да напреднат бързо и да направят всичко, което е необходимо, за нас 6 до 12 месеца изглеждат разумен срок. Но не мога да ви кажа нещо по-точно. То би било спекулация, която не носи полза на никого. Оценка на европейската политика е, на Украина, украинската политика спрямо Европейския съюз е, след е, последните избори. И сега президентът се старае. Той повтори, че проевропейската ориентация на неговата страна остава стратегически приоритет. Той потвърди, че заместник министър-председателя Типко, кой, когато познаваме добре, той от 15 години е заместник премьер, който отговаря за економиката и е управител на Централната банка и заместник министър-председателя Гришенко. Това са двамата души, които са определени като наши преки партньори. Това е добър сигнал, че президентът Янукович ни възприема на сериозно. Но нека бъда честен. Не мисля, че е, няма поводи за безпокойство. Две неща ще кажа. Знаете, че има натиск върху Украина, е, страната да се присъедини към е, Митническия съюз на Русия, Беларус и Казахстан. Ако този натиск се увенчае с успех и ако Украина влезе в този митнически съюз, на държавата ще е изключително трудно да формира зона за свободна търговия с Европейския съюз, защото Митническия съюз тези три страни означава Украина да възприеме обща външна митническа тарифа и то по отношение на Европейския съюз, когато търговията е твърде малко либерализирана. Значи, ако Украина се присъедини към този митнически съюз. Се надявам, че нашите партньори си дават сметка какво ще означава това като последици за отношенията с Европейския съюз. Втори момент, който малко ни безпокои е това, което става в газовия сектор. Знаем, че има преговори между руснаците и Украина за преразглеждане на споразумението за покупка на газ, между, сключено между Путин и Юлия Тимошенко през януари 2009 година. Знаем, че руснаците поставят условия за възобновяването на този договор и сред условията е, е евентуалното създаване на консорциум консорциум, от който няма да е далеч Газпром е, и който ще играе роля е, в управлението на системата, е, по която се транзитира руски газ към Европейския съюз. Там трудности също могат да се очертаят. Значи, като цяло вдъхва увереност е, диалогът. Вдъхва увереност това, че за наши партньори бяха определени компетентни хора, решени да поддържат отношенията с Европейския съюз, но Украина не съществува в политически вакуум. Около нея съществуват други фактори, които не я тласкат непременно към Европейския съюз. Това мога да отговоря на въпросите ви. We, we a... Е. Сега започва един двустранен диалог. Аз нещо кратичко искам да попитам. Много се извинявам. по отношение на безвизовото придвижване. Има ли условия, които би трябвало да бъдат изпълнени преди да се получи такава пътна карта за улесняване издаването на визи? Има ли някакви бариери пред а, постигането и какви биха били те, преди да изобщо да се изготви такава пътна карта. Това е важно, защото за напредъка им е изключително важно. Не, няма никакви такива предварителни условия. Дебатът е политически. Съветът по настоящем трябва да прецени дали би било подходящо да предостави на Украина, както направи на някои други държави от Западните Балкани, една такава пътна карта. Това е политическо решение и съветът е този, който ще вземе решение. Комисията, разбира се, има становище, но съветът решава. Господин Северин има думата. След дългото встъпление нямам въпроси, но искам да изразя становището си в края. Мисля, че има една нова възможност, пред която сме изправени, що се отнася до отношенията ни с Украина. Не трябва да я пропускаме. Това се дължи не на факта, че са настъпили структурни промени в Украина, а поради промяната на лидерите, или промяната на правителствата, или промяната на президентите. Нещо, което е съвсем естествено в страните в нашия регион. И това задължава част от нас, поне, да спрат, те имат догматичен манихейски подход и да разберат, че Украина вече има проукраински президент, не проруски, не проевропейски. Докато тези ръководители са проукраински, това означава, че те ще искат развитие на страната и свободи. Всички които търсят да постигнат такива цели, са и про-европейски настроени, в същото време, в което са и про-украински настроени. Това пък означава ние да бъдем по- дръзки и да се опитаме да засягаме повече теми. От една страна трябва да постигнем политическо сближаване, економическо сближаване и една едни тристранни диалози по отношение на енергетиката и двустранни по отношение на зоните за свободна търговия, които са двустранни. В заключение трябва да кажа, че има три послания, които трябва да изпратим на колегите. Вторият пакет помощ трябва да бъде предоставен на Украина, защото ако не им помогнем да се справят с економическата криза, мисля, че това било, било е, едно затваряне на вратата пред нас. Казахте, решението се взема от съвета, над комисията, но трябва да изпратим ясен сигнал на, комис... на съвета, извинете, и да говорим с държавите, които нямат особено голямо желание да се създадат такива споразумения. Има такива държави, нека си сложим ръката на сърце. И както посочи нашата делегация, Новия визов режим би могъл да им бъде предоставен след няколко години, не в дългосрочен план. Накрая, мисля, че трябва ясно да кажем какъв е пътят пред тях. Това е страна, която има право да кандидатства за членство и биха могли да станат де-факто членове чрез постигане на определени цели, енергиен съюз, зона свободна търговия, либерализиране на визите и така нататък, преди да станат членове да юре. Господин Шивец има думата, казва председателя. То, co пан директор dyrektor, с пълно агендо. Това, което чухме днес, е много интересно. Той се опита да очертае пътя към присъединяването на Украина. Казахме, че това може да бъде един път към присъединяване или път към нещо друго. Понякога не е много ясно а, да се разбере какво стои зад а, дипломатическите дипломатическия жаргон, но можем да посочим и определени успехи на тази страна, защото Украина показа отговорност Искам да подчертая казаното от господин Северин. За последните три години а, за първи път имаме един екип, който ще може последователно да прилага една политика. Има парламентарно мнозинство, имаме президент, т.е. имаме с кого да говорим. Имаме човек, към когото да обръщаме своите въпроси по отношение на нашите политики. Тоест не говорим вече за някакви такива високопарни думи от страна на Украина. И това е много важно в този момент. Имаме човек, с който можем да вършим работа. И е дошъл моментът да говорим право в очите. Да се използва вече тази антиевропейска риторика, която се използваше преди. Това се забелязва от президента Янукович по време на дискусиите с него. Той, между другото, заяви съвсем ясно и категорично, че има определен страх да се говори за Европейския съюз, без европейците да раз... извинете, без украинците да знаят какво ще бъде практическото въздействие върху тях, т.е. какво се очаква от тях, какво ще се случи с тях. Що се отнася до визите, това е едно политическо решение, то не е административно, не е техническо дори, защото ако има напредък по този въпрос, това ще се отрази много добре на украинското общество и хората ще приемат европейските идеи. Както делегацията знае, както колегата знае, сега се намираме на един етап, при който само 4% от подалите молба за виза биват отхвърлени. Само 4% от молбите биват отхвърлени. Господин Мингарели, мисля, че всички тук знаят, че пред Украина няма друг избор, освен две възможности. Или да се присъедини към Руския митнически съюз, или да остави вратите си отворени към едно споразумение за свободна търговия с Европейския съюз. Тоест, някой да е про-украинец не означава нищо. Ако Украина възнамерява да продължава да поддържа връзки с Украина, то тогава тя не може да сключва договор за митнически съюз с Русия. Те съзнават ли напълно? Предупредили ли сме ги? Ние че нямат избор. Имат две възможности. Или Руски митнически съюз, или търговия с нас. Благодаря, господин Ковачев. Благодаря, господин председателю. Благодаря на доктор Мингарели за това, че ни информира какво се случва с преговорите. Като докладчик в сянка от ТНП трябва да кажа, че ние подкрепяме европейската перспектива за Украина, тъй като те споделят общи ценности и обща история с нас. Президентските избори в началото на годината бяха обявени от международните наблюдатели, а и от нас за справедливи и прозрачни. Няма да повтарям казаното от колегите, но искам да кажа няколко неща. Как виждате правителството сега? Има ли промяна на фокуса, на тактиката на, новите, на новото правителство при преговорите с Европейския съюз? Нещо друго искам да знам също така. Кои от приоритетите в дневния ред за асоцииране на страната към Европейския съюз са най-трудни за постигане? Има ли напредък в, промяна, извинете, в реформата на съдебната система? плана за действие за борба с корупцията и така нататък. Това ме вълнува много, защото в моята страна все още има проблеми борбата с корупцията. И на трето място, как бихте оценили а, участието на страната в а, сътрудничеството в Черноморския район Знаете, има и източно партньорство, има и черноморско сътрудничество, като че ли за източното се дават повече средства. Считате ли, че те се фокусират повече върху източното партньорство точно поради тази причина? Господин Танък, последния въпрос, казва председателя. Uh, Благодаря към комисията. Днес ми се обади един журналист от Киев, който искаше да коментирам нещо. И аз се питам какво мисли комисията по въпроса. Даже им казах да се обадят на Генерална дирекция енергетика, защото в Киев се говори, че новото правителство на господин Янокевич и господин Бойко, като мини... енергиен министр, се подготвят за сделка с господин Фърташ, който е основен акционер в една непрозрачна компания, която се казва Росук Енерго. Предишното правителство разпусна тази фирма, защото тя е сложила в джобовете си милиарди долари като посредник между Русия, Газпром и потребителите в Украина. Та, говори се, че новото правителство би искало да плати на този господин, който е донор на кампанията на господин Янукович за председател, като му позволи да закупи голям дял от украинските нефтопроводи газопроводи, или да построи нови, или пък да купи транзитни а, части, които притежава държавата. Освен това се говори, че Европейския съюз или Европейската комисия е против тази идея, защото част от средствата за тези газопроводи са или от Европейския съюз, или от Европейската инвестиционна банка. Знаете ли за това? Ако сте го чули, разследвате ли го допълнително? Сега може да отговорите с да или не. Благодаря. Макар, че господин Северин си тръгна, ще отговоря на въпросите му. Той смята, че няма място за е, конфронтационен подход е, спрямо новите е, власти. Това се разбира от само себе си. Знаем, че президентът Янукович е, през последните десетина години значително еволюира, и а, е, втория път, когато беше министър-председател, е, той а, е, водеше политика съвсем различна от а, тази, която води при първия си мандат на министър-председател. при втория мандат а, Украина прие чрез Радата 21 закона, които позволиха на страната да влезе в Световната търговска организация. Значи нямаме повод да се съмняваме в новите власти. Напротив, както вие казахте, хора като президента Янукович, министър-председателя Азаров, Гришенко, министъра на външните работи, са солидни хора, които по принцип изпълняват обещанията си. Следователно, е, имаме всички основания да вярваме е, в тяхната проевропейска ориентация. От страна на Европейския съюз е, избора на Янукович и сформирането на неговия екип се възприемат като фактор благоприятстващ сближаването с тази страна. Под трите е, ясни послания, препоръчани от господин е, Северин, е, пакет за съдействие с цел излизане е, от кризата. Имаме макрофинансова е, помощ 600 е, милиона евро, която ще бъде отблокирана в момента, в който Украина изпълни изискванията на Международния валутен фонд по споразумението за стендбай. Значи, надяваме се, че ще постигнем това разблокиране в едните седмици и месеци. За свободното движение доста говорих, няма нужда да добавям нещо по перспективата за присъединяване. В момента темата не е на дневен ред. Сигурно е, че според член 49 от договора, нашите врати са отворени за всяка европейска страна, която отговаря на основните изисквания. Зачитане на върховенството на закона, зачитане на правата на малцинствата. И така нататък. Е, е, е, Украина е на европейския континент. Сега, три години винаги може да се усъвършенстват нещата и имахме най-напред политика на добро съседство, след това плана за асоцииране. Доста големи стъпки направихме в различни области, но все пак говорим в случая за споразумение – което според специалистите по а, правни и а, институционни въпроси е най-сложното договаряно някога с страна, която няма ясна перспектива за членство. Значи трябва време. Господин Ландсбергис, ясно ли е на украинците какво ще правят а, и какви ще са последиците, ако влязат в Митническия съюз с източните си съседи? да, знаят, знаят. Говорихме за това. Те са напълно наясно с последиците. И последните въпроси за реформата на съдебната система и мерките за борба с корупцията. Много бе направено в тези две области през последните години, но много и остава да бъде направено. Това са, според нас, са две направления на реформата, които трябва да присъстват непременно в програмата на правителството за едните години. Е, първо, е, независимост на магистратите и второ, отвояване на усилията за борба с корупцията. Сега е, участието на Украина в процесите на сътрудничество в Черноморския басейн, ми то е пълноценно. Значи те са сред основателите на тези процеси. Да се каже, че е, няма средства за този процес, не е точно. Има средства, макар и ограничени. Е, сега, между партньорството на изток и е, черноморското сътрудничество, е, дали има или няма синергия. Не е точно да се каже, че няма синергия. около Черно море има такава синергия в конкретни сфери, например транспорт Партньорството на изток пък е насочено към сближаване с Европейския съюз на нашите партньори в Кавказ, партньорите ни на изток. Значи, това са две инициативи, които не могат обаче да се дублират. Накрая, въпроса на господин Танък. Вярно е, че собственика на Росукренерго, който бе експроприиран от правителството на Тимошенко, иска връщане на част от газовите запаси, които той твърди, че са му били конфискувани. Той иска за тази конфискация да бъде компенсиран. Вие знаете господин Танък. Вие познавате Украина поне толкова добре, колкото мен. Има някои бивши собственици на Рос Укренерго, които сега получават постове с влияние, защото както а, вие казахте основателно, някои от тези бивши собственици а, подпомогнаха кампанията на Янукович. Сега това докъде ще доведе, честно казано, не знае. Това, в което можем да бъдем сигурни, е, че е, няма средства на Европейската инвестиционна банка или на Европейската комисия, които да бъдат използвани за тези компенсации. И на второ място, ние ясно е, отправихме послание до е, компетентните украински органи, е, включително е, до е, министър Бойко, е, да не се правят неразумни стъпки в тази посока. След всичко това продължаваме към следващата точка. Благодаря на всички. И тя е свързана с положението в Босна и Херцеговина. Както знаете, на 3 октомври ще има избори. В момента нещата са задане на улица. И все още чакаме предложението на Комисията за либерализиране на визите. Давам думата на Дорис Пак. Vor einem Jahr äh, hätte fast genauso nehmen können, aber es haben sich Dinge. Имам един доклад. Не знам дали нещата са се подробили, но бих казал дори, че са се влушили. Политически обаче, като че ли стоят по-добре. Политиците положиха необходимите усилия, но няма добра воля, като че ли Босна да се подготви за бъдещето. Това, което четем тук, е едно пояснение каква е ситуацията, политическата стагнация, нарастващата националистическа риторика в ежедневието, като се дължи не само за, на, извинете, изборите, които наближават. така беше тя миналата година. Има заплахи в Република Сръбска. Се говори за мирно разделяне, но нищо като че не бива да се случва. Министър-председател на Република Сръбска чисто и просто би трябвало да прилага Дейтонското споразумение, но такива неща въобще не са записани в Дейтонското споразумение. Там не се говори за мирното разделяне. Ние подкрепихме Дейтонското споразумение, защото това беше единствения начин да възстановим Босна. Но, за съжаление, толкова много трудности срещнахме че положението, пред което сме изправени и ние, и политиците там са а, е, такива, че си има държави в държавата и три различни идентичности. Но Босна е единствената държава, която би могла да влезе в Европейския съюз. Другите формирования, Република Сръбска и Сърбо-Хрватската федерация, са просто части от Босна и те могат да говорят само като такива суверенитета трябва да отиде на ниво Босна, на ниво на държавно ниво и това, това е приложимо към всяка една държава, не само към Босна. Тоест положението не се подобрява. Федералната босненска държава все, едно, е все още не е достатъчно силна, което се дължи най-вече на националистическата риторика и нежеланието определени лица да приемат тази централизирана държава. Четирите вътрешни съдебни системи би трябвало да бъдат хармонизирани една с друга. И е, отговорността за тях е на централно, федерално ниво, но това никак не помага на обединението. Имаме върховен представител, знаем какво се случва, има международни представители, имаме представител, както казах, и на Европейския съюз. Е, Та се надяваме, че тези представители няма да са нужни в бъдеще, защото ние се надявахме, както и политиците в тази страна, че отговорността за управлението на страната ще бъде в ръцете на хората, които живеят в тази страна и така би трябвало да бъде. И там трябва да бъде отговорността. Но някои от политиците не приемат тази отговорност. Те си мислят, че Босна не трябва да влиза като цяло в Европейския съюз. Аз не мисля, че трябва да се затваря службата на върховен представител там. Има си пътна карта, тя трябва да се спазва, има изисквания и всичко това е ясно. Последния път, когато бях в Босна, в началото на тази година, видях че има политическа воля поне част от пътната карта да бъде приложена, що се отнася до либерализирането на визите. И това като че ли е добре, трябва да ги похвалим и гражданите от край време искат това да стане. Така че тази част се изпълнява. В разговорите ни с различните политици те казаха, че искат пътна карта и за всичко останало. те като че ли въобще не знаят, че тя си съществува тази пътна карта. Няма нужда на ново да се прави, просто една част от нея само е изпълнена. Има пътна карта, която също така води до затварянето на тази служба на върховен представител. Тоест, чисто и просто плановете трябва и пътните карти да бъдат прилагани по един последователен начин, по същия начин, по който са изпълнили всички изисквания за либерализирането на визовия режим. В доклада също така съм написала още нещо, което забелязах миналата година. За съжаление, там има хиляди момичета и жени, изнасилени между 92 и 95 и няма никаква справедливост за тези жени. Никакви дела не са заведени, никакви компенсации, репарации не са предоставят. Тези жертви, освен това, не получават и нужното уважение. И тяхното достоинство не бива уважавано. Никой не ги подкрепя да изградат нов живот за себе си. Мисля, че Европейският съюз трябва да се опита повече да се съсредоточи върху този конкретен аспект и в Босна, и в нейните части, за да може тези жени да получат достъп до правосъдие. Що се отнася до образователната система, тя е съвременна, но тя не надскача етническите граници, следователно не отговаря на европейските изисквания за такава система. В Европейския парламент имаме програма за учене през целия живот. Отворили сме за тези държави. Ние сме хората, които настояват Европейската комисия да прилага такава програма. От 2007 година има нова такава програма. Коменски Еразъм, но тя не се прилага. Не може да се прилага в Босна. Има трима министри на образованието, няма национална агенция, с която ние да говорим, а, която да отговаря Така че парите се разпращат в съответния фонд, но те не могат да ги освоят, нищо не могат да направят с тях. Не работим един вид по Дейтън, защото има 10 правителства, 10 столици, след това федерално правителство. Е, как може това изобщо някога да проработи? Така стоят нещата. В доклада сме се опитали да запишем искания, които според нас са правени по отношение на това какво трябва да се направи. И смятам, че и комисията и съвета, според мен, трябва да заемат по-ясна позиция. И погледнете господин Мартинес, господин Касълбек от страна на американците, те постоянно се опитват да говорят с босняците пет месеца преди изборите. Не може да очакваме сега да се правят промени в Конституцията, защото идват избори, но Конституцията ще трябва да се промени, ако искаме тази федерална държава да проработи. Обаче никой не иска тази държава да проработи. Миналата есен шведите се опитаха да направят нещо по въпроса, искаха да направят промяна на Конституцията, не успяха и е, казаха, хубаво, тогава нищо няма да правим. министър-председателя на Република Сръбска, който заяви, не искаме конституционни промени. И във вестници да го пишеш. Не, че той отговаря за всичко и е виновен той за всичко, но трябва да го цитирам. Имаме една страна, която като че няма бъдеще пред себе си. И трябва по-драстично да действаме. Ако се чете в пресата, се вижда, че има на господин Мартинес, господин Стайнбек, те, вероятно, нищо няма да постигнат, но те приготвят някакви изявления, след това никой не ги приема тези изявления, след това чуваме от пресата, че след изборите американците ще направят конституционна реформа. Е къде е Европейския съюз във всичко това? При предишните избори а, се говореха тези неща, но Европейския съюз пак някъде на заден план а, си оставаше. Тъй в миналото беше така и сега продължава да е така и не бива да продължава така. Освен това, съда в Страсбург заяви, че Дейтинската конституция е погрешна. Отделните лица могат да бъдат избирани, ако принадлежат към съответната националност. Босненци, харвати, сърби. И няма право никой друг да се кандидатира. Кои са другите? Другите са всички останали, които не са сърби-харвати или пък от е, групите с двойна националност. А ако майка ти е сръбкина и баща ти е хрватин, ти какъв си? Ти хърват ли си, сърбин ли си? Но Конституцията ги наричат други и това е. Един вид, те не принадлежат към съответната етническа група, те са другите, ерго не могат да управляват страната. Съдът го постанови и ние очакваме на изборите през октомври да изменим избирателния, избирателния закон, за да може тези други в кавички да се кандидатират за постове. Има големи трудности да се промени конституцията преди изборите, както казах. Има усилия има една дребна промяна само. Кандидати за президент биха могли да бъдат един от Република Сръбска и двама от другите. Сега не казват мусулманин, сърбин или харватин, а така са го формулирали, но това е само един от аспектите. И ако това е най-малкия общ знаменател, то тогава се питам какво правим. Според мен е необходимо да има върховен съд в Босна. В немската версия, между другото, има някои грешки при писмения превод, няма да ги споменавам. Когато дам своите изменения, ще ги спомена борбата с военнопрестъпленията и корупцията също трябва да се задействат по-сериозно и да се повдигне въпроса за сексуалното насилие. То трябва да бъде включено в наказателния кодекс, за да има съответно наказание а, е, за лицата изнасили жените, които споменах. Трябва да се признае, че това е военно престъпление и изнасилването е използвано като такова. Според мен може да се предостави някаква компенсация на момичетата и жените, за които говорих. Освен това, трябва да бъдат върнати бежанците, които все още нямат гаранции за защитата на своите права. И не бива да забравяме също така свободата на асоцииране, Освен това, хората, които са живеели в Република Сръбска и сега живеят в съседни райони, трябва да получат право да се върнат в района около Баня Лука, за да изглежда тя така, както изглеждаше преди войната. За сега никой не се е върнал и това е ужасно, защото я няма земеделската работна ръка. Корупцията е огромен проблем, особено в правителствените структури и що се отнася до обществените поръчки, големите договори в здравеопазването, в енергетиката, в транспорта, корупцията е повсеместна. Не само в един район, а и навсякъде, дори на федерално ниво. Ето това са въпроси, които повдигаме пред тях и се опитваме да обсъждаме. Опитваме се да наричаме нещата с истинската им имена и да им кажем, че трябва да работят по тези въпроси. Трябва да се подобри образователната система, казах го по-рано. Тя трябва да отговаря на европейските стандарти и може би също така трябва да направим едно изменение, и аз мога да го направя, по отношение на професионалното обучение и образование, защото то не е добро. E Например, що се отнася до акушерките. Така че е необходимо да има промени в тази сфера, както и в други. Политиците са се справили до известна степен. Се надяваме това да доведе до положителни резултати. Скъпи колеги, Има пречки дори на движението на физическите лица. Има проблеми с социалните осигуровки, защото групите биват сегрегирани и затваряни вътре в себе си. Трябва да се преодолеят тези обстоятелства, за да може хората да се движат из цялата страна и да има социална мобилност. Трябва да се гласува закон за преброяването на населението и то един закон, който да не се фокусира толкова върху етническите групи, към които принадлежи съответното лице. Освен това, държавната собственост е един друг проблем. Това се споменава и в пътната карта. Кое принадлежи на държавата Босна, и на държавите, които я съставляват, или различните нива, както да ги наричаме. Политиците трябва да си сътрудничат с нашите представители, за да може да бъде поделена държавната собственост е, между отделните нива. Федерацията успя да получи пари от е, МВФ, защото гласуваха един закон, който позволи на това да стане. Благодаря ми се, че покрих всичко до известна степен, макар че има някои неща, които не засегнах. Case... Мисля, че успяхте, но така или иначе вече имаме 11 желаящи да се изкажат. Предимството е в това, че вие много изчерпателно представихте темата и другите ще се ограничат в кратко време. Най-напред ще дам думата на докладчиците в Сянка и господин Кукан, моля да заповяда. Благодаря. Не съм а, докладчик Сянка. Да, поправя се председателя. Бяхте член на делегацията председател. Нека най-напред започна, скъпи колеги, като поздравя колегата Дорис Пак за доклада. Тя обхвана всички важни въпроси по текущото политическо положение в страната. Искам да се спра на няколко въпроса, които трябва да бъдат а, изведени на преден план в контекста на доклада. Споменахте, че тази година ще се проведат избори в тази страна. Политиците на, от Босна и Херцеговина ни обясняват, че времето, времената са лоши, нищо не може да бъде постигнато, но аз мятам, че трябва да погледнем по нов начин на нещата и трябва да използваме предизборната ситуация, да упражним натиск, да притиснем политиците, да предприемат необходимите економически и други реформи. Не зная дали резултатът ще бъде положителен, но това е един различен подход. Всички знаем, че напредъкът към интеграция с, с Европейския съюз а, а, е бавен. Те изостават след другите държави в региона. Това е подчертано многократно в доклада на комисията. А, и многократно биват призовавани политиците да предприемат всичко необходимо – за постигане на напредък. Всички сме разочаровани от ограничения напредък по реформите, свързани в Европейския съюз. Много дълго време отнехате и в същото време можем да кажем, че напредъкът към изпълняване на а, условията за договора за асоцииране също върви много бавно. Конституционната реформа би трябвало да доведе до изграждане една функционираща единна а, система. Економическите реформи също са наложителни, особено е по отношение на преструктурирането, преодоляването на всички пречки пред единното економическо пространство в тази държава, либерализацията – Надявам се, че с помощта на предприсъединителната фона на Европейския съюз тези реформи ще бъдат извършени. В този контекст обаче расте и безработицата. Това трябва да бъде споменато. Това са 40%. Още два коментара, господин председател, ще направя. Според мен независимостта на обществените средства за информация също трябва да бъде спомената. Това не е отразено в доклада, но трябва да бъде споменато и да се помисли за включване на този въпрос, тъй като обществените средства за информация трябва да бъдат споменати като важно средство в борбата срещу етническата нетърпимост и други видове нетърпимост Разбира се, това може да стане, ако те се отнасят отговорно и функционират добре и в съответствие с европейските изисквания. Може би казвам нещо, което е прековарно амбициозно, но е така и на последно място за либерализацията. Напълно съм съгласен с Дорис. Так трябва да бъде оценен. И се надявам, че Европейската комисия ще подготви един законодателен пакет. Надавам се, че становището ще бъде положително и Европейския парламент ще се подготви също бързо. Благодаря. Господин Вигенин от името на госпожа Боскот, докладчика в Сянка. Благодаря, господин председател. Госпожо Пак, искам да благодаря за този задълбочен анализ, който направи госпожа Пак. Имаме пред себе си един много стабилен доклад. Няма спорове по него в нашата група. И посланието, което ще отправим към Босна и Херцеговина, ще бъде много силно, когато одобрим доклада. От името на госпожа Босфор, също така искам да изразя нашето удовлетворение за това, че темата за оцелелите от войните също са а, споменати. От името на, на групата на социалистите и демократите ще внесем някои изменения, свързани с следния въпрос. Перспективите за членство в Европейския съюз всъщност е един от стимулите за да бъде променена една страна. Освен това, през юли ще отбележим 15 години от падането на Сребреница и това е важно за Босна и Херцеговина. Ще имаме изменения в тази посока. Има още няколко важни въпроси. Искам да подчертая положението на жените, на малцинствата. Имаме еврейско малцинство някои изменения свързани с това, че Босна а, е свързана и с много проблеми по отношение на трафика на хора, положението на бежанците, вътрешно разселените лица. Освен това, искаме да подчертаем липсата на реконструкция и възстановяване в тази страна, високия брой безработни, особено сред младежите. Скоро чухме, че всъщност над 40% са безработните. Чуда се как въобще хората оцеляват. Там, вероятно, има някаква а, сива економика, но това е въпрос, който също трябва да бъде отбелязан. На последно място този доклад и представенето на госпожа а, пак. А, Споменават и разочарованието от липсата на напредък в страната. Следва да анализираме, може би не в този доклад, но по принцип, какви са причините за слабия напредък. Защо не намираме начин, не бих казал за да накараме, но да накараме страната да върви напред по-бързо. В посоката, която те знаят, че трябва да преследват. И в същото време те пречат на собствените си страна да се развиват, която е изумително. И на последно място искам да кажа, че миналата седмица социалистите имаха една голяма конференция в Сараево общото впечатление, че има отрицателно настроение в района към членството в Европейския съюз. Понякога и в Босна и Херцеговина, като че ли виждаме, не виждаме гората от дърветата. И това ще бъде една от новите инициативи на социалистите, на партията на социалистите, там, която и ние ще подкрепяме като идеята за разширяването през 2014. Не, че това е а, изпълнимо, но да бъдат предложени стимули а, така, щото държави като Босна и Херцеговина да предприемат нови инициативи и да покажем своята готовност да влагаме повече усилия, за да привлечем а, региона, да го приобщим а, към Европейския съюз, това число и Босна а, например, пътната карта за визовия а, режим е свързана с едни ясни изисквания, които са измерими и там нещата а, се развиват много по-бързо и се надявам, че тази година Босна наистина ще има възможност да се присъедини а, към отпадането на програмата за отпадане на визовия режим. Босненците е, като че ли и може би това можем да го отчетем, не в този доклад, но някъде другаде, че босненците имат готовност. Благодаря, господин председател. Съгласна съм с това, което казаха и другите изказали си, че доклада на госпожа Пак е а, отличен. много обхватно бе нейното представено, представяне. Ще спомена някои неща а, произволно. Беше спомената корупцията, приброяването, Върховния съд, реформата в правосъдната система. Може би на последната тема може да се обърне и повече внимание – има няколко области, в които можем да наблегнем повече, да наблегнем това, че те са належащи теми, като например сегрегацията в училищата. Това е неприемливо. Толкова дълго време след подписването на Дейтънското споразумение. Много дълго продължава това състояние на нещата много се радвам, че госпожа пак спомена и достъпа на правосъдие на жертвите от сексуално насилие. През последните 15 години а, този а, въпрос, ако бе засегнат и бе решен по-осъзнателно, нямаше да ставаме свидетели на използването на изнасилването като военно оръжие, например в Конго. Ще ми се повече да наблегнем на необходимостта от реформа на а, закона за изборите. Както каза госпожа Пак, има дискриминация, която бе осъдена от съда в Страсбург. Това е едно условие, което трябва да бъде отменено. Що се отнася до реформата на Конституцията, трябва, да бъде много по-обхватна, трябва да продължат разговорите, дори да не е реалистично или желателно тези изменения да бъдат прияти преди крайния срок през октомври. какво мисли госпожа Пак за едно предложение? И мисля, че тук става дума за тази седмица. А именно, че председателството и САЩ предлагат една проекто декларация, а, за поемане на ангажимент на различните партии в Босна да предприемат такава реформа след изборите. Важно е да се подчертае наложителната нужда от реформа, за да бъде изградена една функционираща държава. Това е една от изискванията за членството в Европейския съюз. Също така трябва да се отчете и економическия а, прогрес нямаме преброяване на населението, например. Така че тук има връзка между всички тези а, въпроси. Конституционната реформа, лошото економическо и политическо а, положение. Това предполага и възможността да се а, възползват и от а, връзките с Европейския съюз. Тя подчерта постигнатия напредък по либерализацията на визовия режим, но това е един пример за това, а, как властите в Босна се умяха да свършат работа, да постигнат резултат, когато наистина работят целенасочено. Дали би било хубаво при изготвянето на този доклад, ако наистина е така, да бъде дадена една положителна оценка от комисията? Също така по отношение и на напредъка трябва да поздравим Босна за това, че стана член на съвета за сигурност на ОНЕ, макар и не с право на глас. А, може би е възможно да се спомене и да се приветства резолюцията на Сръбския парламент за Сребреница, въпреки че думата геноцид не е спомената там, но все пак се признава териториалната цялост на Босна. Това е важно. И бихме могли да окоръжим Босненския парламент да приеме собствена резолюция в този смисъл. И на последно място 1 е, юни ще има регионална конференция в Сараево за напредъка за членство в Европейския съюз. През март в Словения е, имаше друга конференция. Там не са присъствали ръководителят Европейския съюз. Имаше и сръбски бойкот, тъй като Косово е било представено. Надявам се това да не е станало поради постигането на някакво съглашателство с а, а, Сърбия. Затова се надяваме, че независимо от поведението на Сърбия, през юни ще има пълно представителство. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Сърджантини казва. Много е тъжно когато чуваме, че една държава се оказва в центъра на dat на... на трудно място. Много е трудно за една държава да постигне положителни резултати. Много е тъжно, когато чуваме а... Много е важно и приветстваме това, което представи госпожа Пак. Тя отдели заслужено място на положението на жените и за последиците за от това, което им се е случило. Положението на младсинствата в Босна също е много важно. Много е важно и децата да имат достъп до образование – особено когато говорим за така наречените други. Тя много добре разясни този въпрос. И ние, социалистите и демократите, искаме тази тема да бъде спомената, темата за тъй наречените а, други. Не само да говорим за етнически развития, тъй като въпросът е много по-обхватен. Госпожа Пак говори в положителен смисъл за либерализацията на визовия режим и за крайния срок а, преди лятната вакансия през 2010 е а, съвсем а, скоро. Така че въпросът е дали само Босна е готова, а и комисията. Има и друг въпрос, който трябва да си зададем – генералния секретар на Европейския съюз, заедно с върховния представител, може би трябва да се съберат и тяхната работа е да понесат отговорност за сътрудничество с Европейския съюз. Това са същите хора, които се занимаваха с всичко друго до тук не е лесно да се съвместяват тези задължения. Другия въпрос, който е важен е устойчивостта в областта на енергетиката. Босна и Херцеговина се нуждаят от помощ. Те трябва да имат национална енергийна стратегия Обсъждат се възможностите за водно-електрическите централи и въобще за устойчивостта в енергетиката. Именно в тази посока Европейският съюз трябва да предостави по-съзаема помощ. Την κυρία Πακ για την έκθεσή της και να ξεκινήσω με Госпожа Копа, след това госпожа Ибрисагич. Благодаря, е, господин председател, Искам да благодаря на госпожа Пак е, за нейния доклад. Мисля, че критиките й са основателни, напълно основателно, правомерно е нейното разочарование. Но мисля, че е, тонът на места е доста високомерен. Така от високо критикуваме. Не зная дали това е обосновано. Естествено, Европейският съюз е, трябва да реши сам към кого се обръща, с кого общува. Независима а, самостоятелна държава или протекторат. Това е отговор, на който сами трябва да си отговорим. Трябва да а, вникнем в фактите, довели до сегашната безисходица. Трябва да вникнем в конституционната уредба, Дейтанското споразумение бе начин за спиране на кръвопролитията, но след това, разбира се, трябва да си зададете въпроса. Какво означаваше това споразумение в дългосрочен план? То означаваше, че към всички групи от населението се прилагаше националистически подход. Тоест, идеята бе, че няма босненски демос, босненски народ, а различни групи. Е, сега вече е, трябва да мислим за епохата след Дейтън. Не можем е, да говорим за либерализиране на визовия режим. Естествено, че може да се говори за такава либерализация, ако парламентът иска. Но нека не внушаваме твърде високи очаквания. На второ място Изборите през 2010 година също трябва да бъдат предмет на нашето внимание. Мисля, че тук е необходимо да бъдат донесени изменения. Госпожа Ибрисагич. Благодаря, господин председателю. Ако хората правят дълги встъпления. Това оставя по-малко време на колегите да се изказват. Искам да благодаря на докладчицата госпожа Пак. И аз обаче е, смятам, че има някои дребни пасажи, които могат да бъдат усъвършенствани. Е, всички имаме обаче възможност за внасене на изменения. Аз самата ще го направя с цел да се постигне това усъвършенстване. Беше спомената социалната политика. Въпросите на социалната политика бяха засегнати. Това са някои от нещата, които може би се нуждаят от доразвиване, защото голяма част основните въпроси са разгледани. Естествено, когато се говори за малцинствата, можем така повече да откроим тази тематика. Аз самата обаче няма да внасям изменения. Сега е, няколко бележки, някои коментари, ако ми позволите. Има е, две неща, които винаги е, изникват в дискусията, в дебата. Те са нещо като лайтмотив. Всич... Хората казват, че а, Босна е страна а, транзитен маршрут за трафик. Не, че винаги има основание, но се повтаря непрекъснато. И мисля, че е добре да бъдат изтъкнати някои контрадоводи. Това е нещо, което се казва и винаги може да бъде потвърдено. Е, може би има зранца истина, но ми се струва, че прекалено много настояваме върху това. Има други региони, други страни, които също е, съвсем пълноценно са транзитни маршрути, както Босна и Херцеговина. Или поне както се твърди, че е Босна и Херцеговина. Е, също по въпроса за върховния представител. Ами, е, както каза комисията, не става дума за това тук говорим а, за едно лице, което а, изпълнява двояка функция. Първо, лице, а, което е върховен представител, а другата функция е специален а, представител а, спрямо Европейския съюз. Това са две различни функции. Значи това е създание на Европейския съюз, може ли тази служба да бъде затворена? Мисля, че не можем и не трябва преждевременно да правим това. Не трябва да прибързваме с затварянето на тази служба, на това представителство. И именно това а, са така пунктове, които се открояват а, в националистическия тон в националистическия дух на събитията. националистическа Nationalistiska positioner som finns i Bosnien. Men om vi är tillräckligt självkritiska så ви vi ексакт. Сега по въпроса за другите. И това, че сега се чуват различни националистически гласове, различни направления на национализма се проявяват някакси национализмът се мултиплицира в различни проявни форми. Това е част от причините, поради които е, така е, нашите предложения се натъкват на неохотна реакция – е, част от е, целите на Дейтън бяха е, да се спрат кръвопролитията, разбира се, но и да се стигне до нормализация, да бъде изградена страна, която да се превърне в партньор на Съюза. Тогава вече отделните единици ще станат по-маловажни. Република Сръбска там е на ръба, затова е и безисходицата. И 15 години е това положение. Е, мисля, че докладът е необосновано критичен. Е, нека сложим всички факти на масата и наричаме нещата с истинските им имена. Там, където критиката е заслужена, следва да я отправим. Защото през последните 15 години сме свидетели на неща, които са се случили там, обаче има и такива, които не са се случили. И така, благодаря господин председател за това, че ми давате думата. Искам да поздравя уважаваната ни колега госпожа Пак за доклада. Той е, е изчерпателен, добре балансиран. Е, мисля, че тежестта му е правилно поставена. Смятам, че този доклад е добра основа за пълнататъчната ни работа. Естествено, ще внесем някои изменения, за да му придадем по-категоричен дух. Искам да поздравя госпожа Пак за това, че е включила в доклада си проблематиката на пострадалите от престъпления, особено жените жертви на насилие в Босна. Моите колеги трябва много повече внимание да обръщат на тези жертви не само на жертвите, но и на извършителите на престъпленията, защото и те емигрират от Босна. Зная е, за едно е, семейство, в което една от жените е, бе изнасилена иммигрирах в Европейския съюз и сега живеят на една и съща улица с извършителя на престъплението, който е получил политическо убежище в Европейския съюз. Не можете да си представите каква травма е това. извършителят твърди, че изнасилването е било извършено отдавна, поради което не може вече да бъде преследвано наказателно. Мисля, че е редно в тази тема да на тази тема да бъде обърнато повече внимание. Вярно, че в Сърбия беше прията резолюция за клането в Сребреница. Много хора в Босна не са доволни от резолюцията. Аз съм докладчик за Сърбия и сам съм критично настроен, но смятам, че резолюцията е добра, защото това означава, че е, проблемите на Босна ще бъдат предмет на по-сериозно третиране, включително в Сърбия. Най-сетне Босна и Херцеговина сама определя динамиката на е, своето движение към Европейския съюз. Мисля, че напредъкът не е достатъчно бърз. Е, едни и същи въпроси се поставят непрекъснато, става една приказка без край. Естествено, Конституцията, според босненските политици, е, е погрешна, но все пак е използвана максимално. Много политици в Босна и Херцеговина смятат, че тази структура трябва да бъде е, прекратена, но е, други смятат, че трябва да се разпусне Република Сръбска, за да бъде укрепена Босна. Е, никой от тези варианти не е жизнеспособен. Би трябвало е, да се е, настоява на развитието на економиката. В противен случай економиката няма да се развива, е, и чужестранните инвеститори няма да влагат е, средствата си. Затова смятам, че ние, институциите на Европейския съюз, включително Европейският парламент, трябва да предложим друг подход. Трябва да стимулираме един нов положителен обвързващ подход на интегриране, чрез който Босна е, да бъде подготвена за следващата фаза от интегрирането си в Европейския съюз. Но е, скоростта е, не е така голяма, както бихме искали. Както виждаме, Босна изостава. Тя върви зад другите балкански държави. Това не е вина на гражданите, макар те да са избрали политическия елит – ясно показал през този мандат, че не може да се справи с предизвикателствата. Пред Босна по пътя и към Европейския съюз. Няколко думи за случая с Якоб Финци. За съжаление няма политическа воля за изпълнение на решението на съда в Страсбург. Трябва да бъдат организирани е, нови избори. в е, Босна. да бъде избран нов президент. Е, Вие сигурни ли сте, че Босна ще получи дата за а, присъединяване към Европейския съюз. А, ако а, не могат всички граждани да участват в избори и да издигат кандидатурите си за избори. Смятам, че е непростимо да отстъпим. В този момент трябва да настояваме на реформата и да настояваме на реформата на избирателния закон. Това е единственият начин да гарантираме е, правата на малцинствата. Ще чакаме ли още 4 години, за да дадем дата на Босна? Мисля, че е, в този смисъл трябва да е посланието, което ще излъчим към Босна и Херцеговина. Няма да говоря за виза, визовата либерализация и визите. Много бе казано. Мисля обаче, че много повече можем да направим от направеното до сега. Ние ще внесем някои изменения, с които да бъде усъвършенстван текстът на доклада. Смятам, че той ще има положително отражение върху по-нататъчното развитие на събитията в Босна и Херцеговина. Имаме още трима оратори, освен господин Мирел от Генерална дирекция разширяване, освен това госпожа пак трябва да се изкаже и още една точка имаме в дневния ред. Искам да помоля господин Посълт, господин Свобода и господин Бреда и след това господин Мирел и госпожа Пак в тази поредност да вземат думата. Благодаря, господин председателю. Прекрасен доклад. Какъвто винаги сме очаквали от докладчик като госпожа Пак. Един-два момента, които заслужават повече осветляване. Въпросът за върховния представител за двете служби не искам тук да е, разбъркваме водите твърде много. Как, това, което се казва в доклада е да бъде укрепен статусът на върховния представител в двете служби. Струва ми се, че те ще продължат да съществуват дълго време. И съответното лице е, заслужава да му оказваме много по-широка подкрепа. Това е важна функция. И имам усещането, че Върховният представител а, не е на мнение, че получава достатъчно подкрепа от европейските институции. Даже има един момент, в който той критикува нашите институции, защото а, смята, че мисията ръководи повече. А, госпожа Копа си тръгна, обаче мисля, че тя каза нещо а, смислено. Ако ще проявяваме критичност и ако искаме да се изразяваме ясно по отношение на лицата, заемащи политически длъжности в страната, обратната страна на този медал е да бъдем също така категорични и ясни, когато говорим а, с международната общност, която се е някои проблеми. А, в конституционната реформа няма напредък, защото дейтанските архитекти объркаха някои неща. И страната не може да се измъкне от, този, от това блато. Never ending story. Sondern wir müssen uns aktiv daran... Значи не може критиката да е едностранна. Наистина, е, тук нещата се превръщат в перпетум мобиле, една приказка без край. Естествено, ние бихме искали да тласнем развитието в посока към изграждане на гражданско общество, но знаем, че това трябва да бъде отразено в Конституцията. Босна и Херцеговина ще бъде успешно образование, само ако гражданското общество присъства по-масово, ако властите са по-крепки и е, трите етнически групи са равнопоставени – босненци, хървати и сърби. Сега, като казвам хървати, имам предвид не само тези е, в Херцеговина, но и е, централно босненците. Това е много горещ кестен. И неговото вадене от огъня е, компетентно ще бъде задача на следващите няколко години. Надявам се, че ще можем да отчетем успех, ако след 5 години сме още дадява. Господин Свобода. Благодаря, господин председателю. Естествено, докладът на госпожа Пак е много богат, съдържателен. Няма да казвам с кое в него съм съгласен. По-скоро ще очертая местата, където изпитвам някои разногласия. Значи, някои хора точно преди изборите се опитват да постигнат това, което миналата година не постигнаха. Всичко хубаво в тези намерения, но въпросът е, че някои неща не могат да се постигнат бързо когато хората участват към различни, е, принадлежат към различни от етнически е, групи. И други го казаха. Значи е, проблемите с Република Сърбия не са свързани само с президента, Значи трябва да се постигне напредък и той трябва да се материализира веднага. Трябва да приемем. Т.е. трябва да стимулираме а, събитията да се случват, а не просто да приемаме безучастно ставащото. Вторият въпрос е за върховния представител. Струми се, че тук има известно преувеличение. Хората непрекъснато подкрепят тази фигура, обаче тя не ни дава много. Години съществува тази служба и а, кой знае какви постижения няма. Значи, специалният представител на Европейския съюз въобще не се споменава. Това е централен въпрос. Нашият събеседник трябва да бъде специален представител на Европейския съюз. Не знам дали госпожа пак иска да засегне този въпрос. Той е труден. сега госпожа Аштън е върховен представител. Ефективно ли е да имаме специален представител на Европейския съюз и той трябва ли да бъде едно и също лице с ръководителя на делегацията? Или първо да имаме делегация и неен ръководител, а след това и служба на върховен представител? Този въпрос трябва да си си го зададем. Искаме ли да извършим персонално сливане на тези две функции? Ако говорим за върховния представител, заместник председател на комисията, трябва да знаем точно какво искаме и какво подкрепяме. Специален представител ли, върховен представител ли? И тук съм съгласен с господин е, е, Посел. Много добър е, е специалният ни представител. Не само защото е австриец. Просто е добър. Но преди всичко се поставя необходимостта от а, оказане на подкрепа на специалния представител на Европейския съюз. Сега, ако възприемем, господин Посълт, това като изходна точка и започнем да реорганизираме службата с цел подобряване на положението в Босна и Херцеговина, трябва да работим с двете структури. Естествено, трябва да имаме предвид и харватите, които е необходимо да получат своите права. Сега абзаци 6 и 7, особено 7. Не само е, Република Сръбска прави неприемливи изявления, и други ги правят. И би трябвало да призовем всички да спазват споразумението от Дейтън. Ако ще се променя Конституцията с цел създаване на функционираща държава, съгласен съм. Обаче един заплашва с референдум, а друг казва трябва да няма отделни структури. В точка 7 бих призовал двете страни, двете страни да дадат шанс на Дейтанското споразумение – а, така да, да, да позволя Дайтънското споразумение е, да допринесе за подобряване на пол. Благодаря, господин председателю, и аз искам да поздравя госпожа Пак на бързичко два въпроса. Първо, искам да поздравя госпожа Пак за начина, по който е редактирана точка 12 от доклада. Много ясно е формулиран текстът за необходимостта от конституционна промяна. Въпросът е възлов, както казаха и други колеги. Спазването на Европейската конвенция за правата на човека е доказателство за жизнеспособността на е, конституционно установените е, структури. Госпожа Копа се пита, какво е Босна? Държава ли е? Протекторат ли е? Значи, отговорът е в Конституцията и е, в реорганизацията на Конституцията, е, в надскачането на тези етнически обословени етапи от развитието. И тук е необходимо да се отбележи изпазването на е, решението на съда в Страсбург от декември. Втората ми бележка е свързана с едно събитие, което ми се струва беше измислено от пресата – е, искането на министър-председателя на Република Сръбска и питането по-скоро е, е, за поведението и отношението на публичните институции и министерствата. Да бъде бойкотирана пресата. Мисля, че това беше първоаприлска шега. Толкова беше абсурдно това нещо смятам, че не необходимо да се подчертае необходимостта публичните институции да уведомяват населението за това, което става в страната и аз ще внеса изменения в този смисъл. Thank you, uh, thank you, Давам думата на колегата от Генерална дирекция разширяване. Първо искам да благодаря на служа пак за отличния доклад. Споделям нейното становище напълно. Политическата ситуация в Босна и Херцеговина наистина се влуши последните няколко месеца. Много бавно се движат реформите. Економическата криза не помага. 2010 година, освен това е година на избори и това затруднява допълнително нещата, защото последните седмици слушаме е, речи е, от краен характер, които разбунват духовете и влушават положението. И върховният представител Леди Аштън и комисаря Фюле посетиха страната след като започнаха работата си, за да покажат, че са ангажирани с европейското бъдеще на Босна, а също така и да призоват политиците да работят усилено, така че Босна наистина да се предвижи, придвижи, извинете, през следващата година две към Европейския съюз. Но, за да се постигне тази цел, тази обща цел, Босна трябва да покаже резултати. За съжаление, в момента няма много такива. Първо, резултати по отношение на конституционните промени. Миналата есен бе направен един сериозен опит между другото, тук не съм напълно съгласна с госпожа Пак. Та, миналата есен и САЩ и ЕС под ЕС имам предвид шведското председателство, съвета и комисията. Та, двете страни направиха сериозен опит, като предложиха едни минимални промени в Конституцията. Не всеобхватни, но по някакъв начин промени, които да помогнат за функционирането на държавата. И на второ място и госпожа Пак и някои от ораторите днес след обяд споменаха, че това би привело Конституцията към Конвенцията за правата на човека. И след решението от декември това е особено важно. Разбира се, това не успя като опит. Не успя, но това бе една добра инвестиция. И сега имаме различни варианти пред властите, които биха могли да се възползват от тях и да адаптират Конституцията преди изборите. Министър-председателят направи един план за действие, който бе задействан преди няколко седмици. Няма се той да успее макар че оптимизма ни не цъфти последните дни. Има спорадична политическа воля, даже бих казал никаква политическа воля. Една страна, която изявява желание да се присъедини към Европейския съюз, да прави втори избори. Като част от гражданите не могат да се кандидатират за парламент и за президентската институция. Това означава, че страната нарушава втори член от двустранното споразумение по отношение на този важен въпрос. Следователно, госпожа Пак справо заявява, че трябва да направим всичко възможно по този въпрос, защото да се присъединиш към Европейския съюз означава да приемеш неговите норми и ценности. След това законът за преброяването също не е прият. Организирахме една среща с парламентаристи и с Евростат в Сараево, за да обясним какво трябва да се направи, за да се приеме един такъв закон. Не знаем дали ще успеем. Продължава диалога ни с властите. След подписването на споразумението за асоцииране, то е подписано от 20 страни, но страната в крайна сметка трябва да ни представи резултати. Дали сме крайни срокове. Първият от тях е през юни. Трябва да има съответен орган, който да създаде до тази дата. Използваме инструменти, които използваме в другите страни от региона. Но в останалите страни се забелязва напредък, а в Босна за такъв трудно може да се говори. Единственото изключение е либерализирането на визите. Последните месеци има напредък и се чудим защо. Защото политическите лидери не смеят да изглеждат зле в очите на своите избиратели в това отношение, така че това е положително. Това показва, че може да има политически консенсус и тогава веднага биха дошли и реалните резултати. Имайки предвид коментарите, които получихме от властите, а, сега завършваме своята оценка и аз съм убеден, че бихме могли да излезем с едно предложение в най-кратки срокове. Но, по отношение на либерализирането на визите. Това наистина е изключително важен въпрос. Това трябва да стане за гражданите на Босна и Херцеговина. Но това е сериозен въпрос и пред държавите членки. За всички страни в региона пътните карти за либерализиране на видите са едни и същи. Следваме една и съща методология, имаме еднообразен подход. И аз честно трябва да кажа тази вечер, че Европейската комисия не може да бъде обвинявана за това, което не може да постигне една страна. Другите три страни, които получиха безвизов режим, успяха да постигнат резултати, затова го получиха. Босна и Херцеговина можеше да бъде сред тези държави, ако властите бяха работили добре, когато започна този диалог за либерализиране издаването на визи. Така че не може нас да обвинявате за това, че те не са си свършили работата. Правим всичко възможно, за да може да излезем с предложение по този въпрос, но вече прескочихме сроковете. Подобно госпожа Пак, наистина сме ужасени от изключително малкия брой дела заведени за военни престъпления, включая и изнасилванията. Има стратегия за увеличаване на техния брой, има обаче много липсващи законодателни текстове по този въпрос. 2010 година ще продължим с усилията си, предишната година го правихме. Сега ще поискаме обаче една оценка да се направи на реформата, преди да се ангажираме през следващата година да използваме пари на деца за една реформа, за която няма воля обосна. Съгласен съм и за това, че трябва да се работи с гражданското общество. С нашата подкрепа миналата година започна една програма, която включва среща между парламентаристи и от Европейския парламент е, и граждани и пряка работа с неправителствените организации. Има някои млади неправителствени организации, които са много обещаващи. Има такива и в Сърбия, и в Харватия, и заедно те започнаха една инициатива за помирение и истина и изправяне пред миналото. Това е много важна инициатива. Съгласен съм с господин Кукън, че независимостта на медиите би трябвало да бъде включена също така в доклада. Имаше и други въпроси, споменати от другите оратори, но няма да имам време да ги спомена. С голямата част от тях мога да изразя само съгласие. Освен това, накрая пак съм съгласен. С госпожа пак. Неприемливо е да има под един покрив две училища. Подготвят се поколения, които ще се игнорират едно друго в най-добрия случай, или пък ще се считат за врагове в най-лошия. Аз повдигнах този въпрос пред някои от властите в федерацията и ми казаха, че не съм запознат с страната и тук става дума за идентичност. Оставам ви с а, този си коментар. Образованието и културата са сред приоритетите, които се опитваме да подкрепяме с финансова подкрепа, но, както спомена и госпожа Пак, при положение, че има 13 различни министри на образованието и съответни служби, много е трудно. Програмата Темпос се пораздвиши миналата година. Еразмус, Мундус, малко по-трудно по причините, които спомена госпожа Пак. Нямаше национално лице за контакти, което да информира университетите за възможностите. Задейства се нещата, но е, много бавно и много плахо. Освен това, смятам, че е важно да продължим да настояваме за отговорни политици и населението да види, че тяхното бъдеще е при нас. И мисля, че либерализирането на визите ще бъде една добра стъпка напред. Вашият доклад също ще помогне при предаването на това послание на, боснанците и хер... на Босна и Херцеговина. Извинете. Благодаря, казва председателя. Сега вижте дали да говорим по другите въпроси или не. Всички ви похвалиха. Няма да отговарям. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Искам само е, да кажа няколко неща, които не споменах в началото. По медиите. Трябва да говорим за тях. Да, забравих. Има проблеми с медиите там, защото те не са независими, особено в една част от страните. Господин Вигенин. Каза, че не говорим достатъчно за бъдещето на Босна и Херцеговина в Европейския съюз. Не е вярно. А, прочетете отново моя доклад. Госпожа Копа, няма я. Трябва да й кажа, но никой не ме слуша. Никой не слуша. Ни слушаше и на Балканите. И ако не говорим реалистично истината, а, никой няма да ни чуе. Хубаво човек е да е любезен, да е възпитан, но трябва да се говори истината. Не казвам, че съм невъзпитана, когато наричам нещата с истинските им имена. И хората ме разбират, ако го кажа. А, господин Додич, например, той ме разбира единствено и само когато му казвам право кумета в очи. Иначе нищо не разбира. Съвсем ясно трябва да му се говори. Също с нас господин Саладжич. Госпожа Боска, от също така говори по някои от въпросите. И казахте, ако имат ясна пътна карта, то тогава те ще започнат да работят. Не е вярно. Те я имат от много време. 2 плюс 5 беше за закриването на върховния представител. Не са го изпълнили и го знаят. Ще станат ефикасни. Вижте когато нещо ги засяга. Ето ви за либерализацията на визите. Засяга гражданите, те работят. И ако гражданите не ги подкрепят, те ще загубят правомощията си. Имат си пътна карта за всичко, но не я изпълняват. Питахте ме какво мисля за това предложение от САЩ и бюрото. Не съм съгласна. Последният момент преди изборите дойде не отговаря на вътрешните развития. Много грешки бяха направени в миналото от господин Билт, например. Опитаха се да привнесат нещо отвън, вместо да надграждат на вече извършеното в страната. Имаше добри идеи, но те не бяха доразвити. Част от предложенията обаче не показват нещата. Ако аз идвам отвън и налагам своите идеи, то тогава един вид третирам страната като протекторат. И трябва да внимаваме, да не се държим така. Това, което казвате за Дович, никой не казва, че иска да се съгласи с него, с изключение на някои от неговите колеги. За 1 юли е крайния срок. Това са само пози. Не знам как ще помогне всичко това издаването на визи, улесняване издаването на визите, трябва да стане това лято. Чухме господин Мингарели, че ако има пътна карта за издаване на визи при постигане на определени обстоятелства, то тогава си длъжен да го направиш. Те отговарят на условията по същия начин, по който и Албания. Що се отнася до върховния представител? Това го проверих. Аз не мисля като вас. Не става дума за това дали Лейди Аштън ще бъде на глава, на, извинете, начало на делегацията или ще има някакво сливане между нея и представителя ни там. Това не е важно. Важното е и двете служби да се ръководят координирано. Господин Мирел, много пъти сме се виждали на конференции с вас. Вие казахте, за определени предложения, направени миналата година, пак казвам, те са привнесени отвън. Те не идват отвътре, от страната. Е, идеи се предоставят, но едва ли трябва ние да изобретяваме колелото вместо тях. Унези, които казаха, че трябва да се направят конституционни промени, да, трябва, съгласна съм. Но това се опитваме от години да им го набием в главите. Не можем да им наложим отвън една конституция, освен ако, нямаше, ако няма второ заседание като Дейтънското, ние не искаме. Има си избори, и то постоянно тъгат избори, има отговорни политици. Те трябва да си понесат отговорността и да работят по собствената си конституция, а, за да бъде тя смислена и така. Благодаря ви, ще работя по текста. И извинявам се, че много говорих и то бързо за преводачите. Да, Щеше да е по-добре, ако говорехме по-малко, но така или иначе. Не, аз казах това, защото по този начин се насърчава дебата. Има какво да кажем и затова ми се щеше да протекат по друг начин дискусиите. Но първо искам да обявя, че крайният срок за измененията е 13 април по обед. И сега Искам да поканя госпожа Нилсен да започне с представенето на собствения доклад, в който се отправя препоръка Комисията по гражданските свободи да отхвърли споразумението с Пакистан. Затова слушайте внимателно. Освен това, искам да ви кажа нещо и в края на нейното представяне. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, вие имате проекта на доклад, получихте го. Препоръката е комисията Либе да отхвърли е, този, Пакистан, е, този е, проект на споразумение. Знаете, че две са заключенията, които служат като обосновка. За първи път Европейският парламент има исторически случай да оцени споразумение и е, да извърши оценка. Ние по отношение на Пакистан извършихме задълбочена оценка. Както знаете, всички е, споразумения за реадмисия е, на Европейския съюз в миналото са били сключвани без Европейският парламент да има възможност да повлияе върху тяхното съдържание. Днес имаме 11 споразумения вече в сила, извършена оценка на тяхното действие. Оценката не се разгласява и даже не се съобщава на национално националните парламенти или на Европейския парламент. Следователно, Европейският парламент е лишен от а, своя резон детра. Той не може да оцени изпълнението на общностната политика и да участва в изработването на нормативната уредба. Тази оценка ми се струва необходима, особено, що се отнася до правата на човека, преди да се премине към сключване на нови споразумения за реадмисия с трети страни. Европейската комисия беше обещала оценка на споразуменията, действащи в момента, до края на 2009 година, но такава оценка все още няма. Следователно, се намираме в ситуация, която може да се сравни а, с тази а, при а, споразумението SWIFT. Не толкова споразумението между Европейски съюз и Пакистан се поставя под въпрос, а споразуменията за реадмисия по принцип. Както знаете, Става дума за първото споразумение, настоявам на това. Първото споразумение, което се обсъжда в Европейския парламент след влизането в сила на Лисабонския договор. С Лисабонския договор парламентът вече има ключова роля, тъй като има право на вето по сключването на тези споразумения препоръчва парламентът да изпълни своята роля на сънормотворец успоредно с комисията и с съвета. Предлагам споразумението между Европейския съюз и Пакистан да бъде отхвърлено, доколкото комисията не е представила оценката на действащите споразумения. Освен това, искам още веднъж да прецизирам питанията си те са свързани е, с липсата на гаранции за зачитане на правата на човека в действащите споразумения. Обръщам ви внимание върху един документ на комисията от 2005 година, където, цитирам, се казва, че всяко решение за експулсиране, постановено от компетентните органи на една държава членка, трябва да бъде съобразено с конвенцията от Женева от 1951 година, протоколът от 1967 година и международноправните договори, като конвенцията от Дъблин от 1984 е, година и конвенцията за защита правата на човека от 1950 година. Цитирам Европейската комисия е, е, е на мнение, че никое лице не трябва да бъде експулсирано или връщано в ли... Е, държава, където е застрашено от е, заплаха за живота му, за нечовешко или унизително отнасяне. Пакистан извършвал много тежки нарушения на правата на човека, насилие спрямо хората, изчезване на хора, убийства. Значи, не можем да препоръчаме подписването на споразумение за реадмисия, където няма никакви гаранции за зачитане на живота и здравето на върнатите хора. Никакви гаранции не са предвидени в действащото споразумение. Европейската комисия обаче ни е, отговори на питанията, в смисъл, че държавите членки на Европейския съюз следят за това човешките права на екстрадираните лица да не бъдат нарушавани след тяхното връщане. Трудно е на такива твърдения да се даде вяра и да се опрем върху тях. Е, съгласно член 211 от договора е, за Европейската общност. Европейската комисия е пазител на договорите и следи за е, надлежното спазване на общностното право. Значи, международноправните договори, включително тези за реадмисия, попадат под тази отговорност, включително, що се отнася до аспектите за е, спазване на правата на човека. Съветът пък твърди, че не отговаря за управлението и изпълнението на тези е, споразумения. Значи, държавите членки е, носят тази отговорност, защото техните компетентни органи вземат решение за екстрадицията или връщането на тези е, лица. Значи, кой ще отговаря? Искам да ви припомня, че пред през 2004 година а, влезе в сила подобно споразумение с Шри-Ланка. Въпреки тежките нарушения а, на правата на човека в тази страна, а, Европейският съюз никога не е суспендирал споразумението, въпреки че съдът Страсбург е произнесъл решение в смисъл, че отношението към тамирите представлява нарушение на правата на човека. Също така стоят въпросите за правата на е, човека е, при афганистанците, които се връщат в Пакистан. Ако те бъдат върнати в Афганистан, ще стане ли това при приемливи условия? Защото тук имаме ефект на доминото. Европейският съюз подписва споразумение за реадмисия е, с Пакистан, но след това Пакистан може да под подпише е, споразумение за реадмисия с Афганистан, а ние няма да влияем върху условията на това споразумение. На 23 март тук поставих въпрос на комисията и не получих отговор. В заключение, искам да цитирам резолюцията на парламента от 2003 година, която приканва, цитирам – веднага държавите членки да изменят правилата и практиката, свързани с експулсирането. Защото често пъти експулсирането се извършва в нарушение на а, човешкото достоинство и правата на човека. Завършвам, отговаряйки съвсем кратко на колегите, които а, взеха отношение в първата дискусия по тази тема ако правилно си спомням, всички казаха, че има тежки проблеми, свързани с правата на човека, породени от това споразумение. Все пак някои от тях пледираха да одобрим споразумението. Беше казано, че има известно подобряване на положението в, в Пакистан, без обаче да се дадат някакви конкретни доказателства. И аз питам, какви са тези подобрения на положението? Много чувствително е положението а, с, полож... а, с правата на човека а, в Пакистан, обаче това е наш партньор в борбата с тероризма, ми се казва. Искам да ви кажа, че а, пакистанското разузнаване винаги е поддържало талибаните. И следователно, а, доста голяма част от отговорността носи за драмата, която преживяват афганистанците. Благодаря ви. Thank you very much, <coughs> Mr. Preda and then Mr. Vigenin. Благодаря, господин Преда и след това господин Вигенин. Благодаря, господин председателю. Една бележка за препоръката, като се има предвид становището на госпожа Кил Нилсен. Първо, споделям безпокойството на госпожа Кил Нилсен – за е, нестабилното положение в Пакистан е, и във връзка с вътрешната сигурност и правата на човека. Това, което стана след обед в понеделник, западната част на Пакистан показва тези слабости е, от гледна точка на сигурността. Ще кажа обаче, че при тези условия по-добре е да имаме ясно установена, ясно зададена рамка на сътрудничеството, що се отнася до реадмисията към а, Пакистан, отколкото да се излагаме на риска всяка от държавите членки самостоятелно да действа извън европейската нормативна уредба по импровизиран начин. Според член 16 от споразумението, Съюзът е представен е, смесения комитет, което а, позволява на нашите представители да следят за спазване на правата на човека при извършване на реадмисия. Така че тук имаме ясна роля. На второ място, по отношение на афганските бежанци. Така остава се с впечатление, че одобряването на това споразумение автоматично ще тласне афганистанците към собствената им страна без никакви гаранции и без никакви възможности за контрол върху е, тяхната сигурност и безопасност. Припомням, че от 2005 година близо 5 милиона афганци са репатрирани в Афганистан и, и в по-голямата част от случаите ставаше дума за доброволно репатриране, е, наблюдавано от е, Върховния комисар за бежанците към ООН. Върховният комисар за бежанците има представителство в страната и следи е, положението на тези бежанци. Значи, според мен, участието на Европейския съюз и тук ще бъде ползотворно. Трето, съгласен съм с госпожа Кил Нилсен, в смисъл, че не е достатъчна информацията за прилагането на реадмисионните спогодби, сключени от Европейския съюз. И съм съгласен, че е необходимо да бъде извършен задълбочен анализ на това изпълнение. Това обаче не е мотив да отхвърлим конкретното споразумение. Смятам, че става дума за обща констатация и наистина ще бъде много полезно да имаме обобщените данни за споразуменията, но това не е довод против сключването на конкретното споразумение с Пакистан. С това приключвам. Much, Господин Вигенин, няма време, ще бъда кратък. Ние споделяме констатацията на госпожа Кел Нилсен. Тя положи много усилия по това проекто становище. Трябва да си признаем, че има държави, в които а, правата на човека не са в по-добро положение, отколкото в а, Пакистан. И имаме такива споразумения за реадмисия. Следователно, необходимо е да се направи оценка на прилагането на този вид споразумения за реадмисия за първи път имаме възможност да се позвам на нашите правомощия. Не, че са по-големи тези права, но имаме възможност да поискаме такава оценка и да обърнем внимание на въпросите, които вие споменавате в обосновката към доклада. От процедурна гледна точка бих попитал, смятате ли, дали бихме могли да се обърнем към Комисията по а, гражданските свободи и да поискаме от тях да забавят гласуването? Може би можем да изчакаме една оценка на въздействието на действащите споразумения за реадмисия и да преценим какво може да се очаква като гаранция страна на комисията, че ще бъдат отчетени въпросите на правата на човека и спазването на тези права на лица, които са върнати. Ако не е възможно да се отложи гласуването, бихме могли да отправим такава препоръка от нашата комисия. Доколкото разбирам, в комисията Либе сериозно се обсъждат и тези варианти като изход. Благодаря. Искам да попитам дали господин Мадиус от Генерална дирекция Ралекс присъства или иска да вземе думата. Аз съм господин Гошекевич. Господин Хайнох не можа да дойде. Само кратко ще коментирам последния начин. Няколко са темите и искам да се възползвам от възможността да отговоря на някои от засегнатите теми, но ще има проблем с преводачите, казва председателя, тъй като тяхното време, работно време изтече. И тук възниква проблем. Аз съм а, склонен вие да обсъдите това пряко с госпожа Нилсен и бих предложил да приключим заседанието с отговори на някои от въпросите. Бихте могли, разбира се, да изложите отговорите и в писмен вид. Два, два са въпросите, които искам да засегна съвсем накратко и след това госпожа Нилсен. Само по два въпроса. А, първото е а, споразуменията за реадмисия, на второ място за крилата на правата на човека. Най-напред реадмисията. Ние ще направим оценка на а, всичките действащи споразумения за реадмисия и тези, при които имаме възложен мандат за а, преговори. Но крайният срок е 2010, не 2009 година. В Стокхолмската програма това се предвижда. Този крайен срок ще бъде спазен все пак и тук е, стигам до втората точка, именно защитата на правата на човека. Още веднъж искам да подчертая е, нещо, е, към което вече се опитах да привлека вниманието ви още миналия път. Споразуменията за реадмисия не са всъщност един акт, чрез който ще преповтаряме права, които са предвидени в други актове – Клаузата ясно гласи какви са отговорностите, проистичащи от международни споразумения, спогодби и вътрешното право. И а, че а, тези права не отпадат предвид подписването на тези споразумения. Тук се позоваваме на Женевската конвенция, а, споразумението за обежище. А, преди да се прилага споразумението, трябва да се а, спосъблюдават и тези разпоредби. Госпожа Нилсън. Струва ми се, че за момента Пакистан не е приел някои от тези основни конвенции за правата на човека, например Женевската конвенция. Така че това съвсем не ме успокоява. Искам да отговоря само а, на въпроса дали не можем да изчакаме оценката. Доколкото разбирам, Оценката е предвидена е, за края на 2010 година, което означава, че на практика ще отложим. Ние е, наистина чакаме оценката, това е важно. И искаме да, да разискваме споразуменията е, за реадмисия, след като сме получили тази оценка. Това не беше единствения повод за безпокойство, но един от поводите. Значи в, този, в тази светлина трябва да се разисква и споразумението между Европейския съюз и Пакистан. Благодаря. Искам да благодаря на преводачите. Искам да кажа две неща или три съвсем накратко. Ще гласуваме, когато това становище е подготвено, ще гласуваме само последния абзац, който се съдържа препоръката. Ако се налага да бъдат внесени изменения, то ние ще трябва да направим изменения само по тази препоръка. И освен това, крайният срок е петък, 9 април, 12 часа на обед. И ще приключа, като кажа, че следващото заседание ще е на 27 и 28 април. Благодаря още веднъж на преводачите.